So, colleagues, we are late. Добър ден, драги колеги. Изоставаме малко от програмата. Първа точка от дневния ред. Не виждам възражения. Така че приемаме дневния ред. Всички езици е, са включени в езиковия режим днес, освен ирландски, малтийски и хърватски. От 15 до 17.30 е, часа на 23 септември ще се проведе публично изслушване. Това е първото ми съобщение. Следващата точка 15 и 16 юли 2015 година. Предното заседание. Протокола има ли възражения? Не виждам възражения. Четвърта точка. създаване на Европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на дедекорирания труд. Ще се проведат преговори с съвета на 8 септември неформални, неформалния диалог се проведе. Колегата Пирински ще ни информира за напредъка по тези преговори. Благодаря, господин председател. Здравей, колеги. Четвъртото неформално заседание се проведе на 8 септември в Страсбург. Това досие е едно от двете, които са от основен приоритет за Люксембургското председателство. Това подчерта и министър Шмидт на пленарното заседание. Вярвам, че успяхме да, да отбележим обещаващ напредък по отделните членове на проекто решението. Разгледахме основните ключови въпроси, които бяха предмет на, на преговори. Три основни момента искам да, почер, да очертая, които смятам, че са от значение. Първо, членството в платформата. Тук имаме два аспекта. Първо, вида, вида представителство за участниците. Единият вариант, който е и в момента съществуващия в предложението на, на комисията, са така наречените единни контактни точки. Това означава, че ще има различни представители от държавите членки на отделните заседания в зависимост от е, това кой е, кой е най-подходящия компетентен или ресорен орган по даден въпрос. Нашето предложение, това, което, това по което гласувахме, предвижда авторизирани старши представители от всяка държава членка, които ще бъдат ще бъдат определени и ще участват редовно. Естествено, експертите ще се определят в зависимост от вида въпрос, който се разглежда. Нашето предложение, както знаете, е предвижда членство и от страна на социални партньори. Не само държави членки, но и социални партньори. От всеки отрасъл на, на, на, на на даден от, от всеки подотрасъл. Ам, това, което подчертахме е, че ако наистина искаме да се справим с недекларирания труд по един а, смислен а, начин, чрез, а, чрез сериозни мерки, има резон да се включат и социалните партньори на европейско равнище, тези, които са пряко засегнати от последиците от недекларирания труд. Тъй тук има какво да се свърши. Продължават да се разглеждат въпроси, като например дали всички участници да участват във всички инициативи или пък сътрудничеството да, да е, е уредено на по-високо ниво като правителствено, междуправителствено сътрудничество. Съветът много градивно подходи към диалога. Според мен необходимо е, разбира се, да се приобщят и държавите членки, така щото да се стигне до общо решение – да се изчисти окончателния вид на текста, да се изчистят терминологичните въпроси и се надявам, господин председателю, да успеем да, да представим окончателен вариант до ноември месец. Все още предстои да се, да се е, разгледат, да се разгледа преамбюла, но пък точките от преамбюла са тясно свързани с членовете с основната част на, на решението. Та, това са плановете ни и надяваме се до края на годината да, да приключим всичката работа по, по това досие, но това е една оптимистична прогноза все пак. Благодаря. Председателя. Благодаря ви, господин Пирински. Успех ви желая преговорите и по-нататък. Надявах се, че ще има повече координатори и членове на парламентарната ни комисия, защото исках да разгледаме един въпрос по, по втора точка от дневния ред. Но ще кажа, че миналата седмица проведохме заседание, на което се разгледаха два доклада също така зададохме и въпроси на комисията и на, на съвета. Става въпрос за, за несигурния труд, несигурните работни места и изпълнението на директива, която отдавна бе прията, отдавна бе одобрена от парламента. Мисля, че трябва по-обстойно да разгледаме този въпрос, така че да, да сме последователни в решенията си, доколкото знам. Първоначално въпроса, който зададохме ние на комисията, и това е един дипломат, деликатен от дипломатично отношение въпрос – защото това, което отговори, е, да, каза в отговор комисарят, беше доста разочароващо, абсолютно нищо не каза. Да... Следи, следим нататък, е, нататък движението по темата. Има една поговорка, която аз сега не, няма да, не искам да я казвам в този контекст, но, но, но само ще изтъкна, че това е, това е работа на комисията. Тя би трябвало да даде отговор на въпроса. Ние за сега не сме получили такъв по същество. Така че ще напишем едно кратко писмо до комисията в, в резултат от нашето недоволство. Коментари не виждам. Пета точка. Пета точка се отнася за общи разпоредби в европейските фондове по конкретни мерки за Гърция. С координаторите на нашата комисия ние решихме, че трябва да участваме по съдържанието на този проблем по същество и да бъдем ангажирани в преговорите по член 45 Комисията обаче по регионално развитие, която е водеща, не се е, съгласи с това. Е известно време след това е, Комисията по регионално развитие реши да има спешна процедура. Тук има сега две противоречащи си процедури, които трябва да съгласуваме, за да може да решим как можем да участваме по тази точка. Това е особено важно, защото проблемът време е от жизнено важно значение в случая. За всички нас е необходимо да сме сигурни, че не, а, няма да загубим време при използването на този фонд. Именно това е важно по член а, 54 и по член 50 трябва да действаме максимално бързо. А, а, Комисията по регионално развитие ще разгледа нашето становище а, във връзка с, с а, проблемите, по които ще имаме сътрудничество и мисля, че е в интерес на всички да постигнем напредък колкото е възможно по-бързо, за да може да осигури максимално въздействие. И сега бих желала да а, Приветствам Петър Баковиц, който е заместник-председател на звено в Генерална дирекция регионално развитие. Имате думата. Благодаря ви. Искам да благодаря на комисията по заедостта за, да, за поканата да пристигнат, да, да представят тук предложението на специфичните мерки за Гърция. Ще ги представя съвсем накратко, ако имате след това въпроси, разбира се, се на ваше разположение да отговоря. След срещата на върха от 12 юли и е, съобщението на комисията от 15 юли, се реши да се реши проблема с ликвидността и освояването на европейските фондове в Гърция. За периода 2014-2020 година комисията предлага да се увеличи а, с 7% предварителното финансиране. Това означава 3,5% в всяка година 2015-2016 съответно Европейски социален фонд, Кохезионния фонд и а, фонда за морски риболов. Това допълнително предварително финансиране означава 1 милиард допълнителни, допълнителни евро за 2015-2016 година. Това ще даде възможност по-бързо да се започна работа по различни проекти. Допълнителното предварително финансиране трябва да бъде покрито е, с плащане до декември 2016 година. Изменението също така предвижда мерки за периода 2007-2013 година. Предлагаме бързо освобождаване на последните 5% от останалите плащания на Европейския съюз, които обикновено се задържат до закриването на програмите. Също така предлагаме да се премахне необходимостта напълно за националното съфинансиране. Това означава допълнителна ликвидност от порядъка на 500 000 500 000 евро за 2015 и толкова за 2016 година. Ликвидността, която се създава е изключително важно да стигне до бенефициерите. И това е важно за финансовото управление. Именно за това предложението на комисията за изменението на мерките е, изисква от Гърция да създаде едни гаранционни механизми за периода 2007-2013 година, останалите средства да бъдат е, изплатени само на министериите. Е, съвместно решение беше направено, беше взето през август 2015 година. В допълнение към това гръцките власти трябва да докладват за изпълнението на тези мерки до края на 2016 година за 2007 и 2013 година. Във връзка с бюджетното въздействие на предложението. Не искам да бъда съвсем ясен. Това не означава никакви промени в годишните тавани на годишната финансова рамка. По-скоро тук имаме едно изместване напред на плащанията, което е неутрално, бюджетно е неутрално за междинните периоди. За 2015 година това се покрива от средствата за междинните плащания за периода 2014-2020 година година. Това беше по-низко, отколкото първоначално се очакваше. Следователно в 2015 година ще може да се справим в рамките на съществуващия бюджет. За 2016 година комисията ще оцени прогнозите за държавите членки. След тази оценка комисията може би ще направи една корекция на бюджета за 2016 година, ако е необходимо, но това ще стане в средата на октомври. Това предложение също така е неутрално по отношение на плана за плащането, договорен между трите институции, за да може да се реши проблема с забавените плащания. Сега позволете ми да разгледаме въздействието на конкретните мерки. Важно е тези мерки да имат пълно въздействие и да бъдат насочени към потребностите на гръцката економика. Комисията работи в тясно сътрудничество с Гърция за, а, с цел най-доброто използване на средствата, с избягване на загуби на европейско финансиране. Непрекъснато тече процес на мониторинг, за да може да се осигури отчетността от гръцка страна. И в заключение, Европейските фондове вече допринесоха много за засилването на економическото, социалното и териториалното сближаване в Гърция. Гърция е изправена пред изключителни проблеми. Изключително важно е да приемем това предложение, колкото е възможно по-скоро, за да сме сигурни, че необходимата ликвидност ще бъде налична. И както каза председателя, Времето е жизнено важно от гледна точка на изразходването на средствата за 2007-2013 година. Имаме един прозорец, който би трябвало да, да използваме и да разчитаме на помощта на парламента. Благодаря. Председателя, благодаря за тази за това кратко представяне което е много а, сбито. Колекта е. Благодаря, господин председател. Благодаря и на Генерална дирекция Регио на комисията за представенето на събитията. Съвсем накратко ще кажа, тъй като всички сме загрижени от съдбата на Гърция и гръцкия народ и Желаем да им помогнем възможно най-бързо и ефикасно, за да покажем, че Европа може да действа бързо и ефикасно, особено когато става дума за създаване на работни места за младежи. Успяхме, с други думи, бързо и ефикасно да задействаме само за 3 месеца механизма за младежката гаранция. Поставихме жалон, с други думи. Това първо. Второ, Вторият въпрос, по който искам да взема отношение е, че когато става дума за 100% съвместно финансиране, съм на мнение, че тук има малко предразсъдъци. 100% не е съфинансиране, а е по-скоро изцяло финансиране. Трябва нещата да се наричат със собствените им имена. И трябва ясно да им слагаме тези имена, за да е ясно за всички останали държави членки как действа механизма на финансиране, съфинансиране или цялостно финансиране и след това да няма е, завист и да им се зловижда на някой. По повод сега на кохезионните фондове. Дори да финансираме 100%, господин председател, не бива всъщност нито един момент да забравяме, че приоритетите ни са преди всичко социални. И за това искам да покажа важността на мерките, които трябва да се вземат, за да може това социално измерение на кохезионното финансиране да бъде застъпено. Имам предвид финансиране на 100% от кохезионните фондове. Пак повтарям, трябва да сме е, ясни, прецизни в дефинициите си и освен това трябва да сме решителни, когато вземем едно решение, да го изпълняваме до край. Благодаря. Георги Пирински сега има думата. Well, clearly there is uh, a justification. Благодаря. Разбира се, разбира се, че трябва да се обмислят всички възможности за подпомагане на, на, на Гърция в тази тежка, тежка за нея ситуация. И аз искам да, да благодаря на комисията за изложението на, на темата. Споделям тревогата, която колегата току-що изказа по отношение на, на, на въздействието на мерките от кохезионната политика. И в тая връзка искам да обърна внимание на колегите по отношение на следния аспект на въпроса. Например, в България битува едно усещане, че, че една страна като България, която се подрежда на трето място отдолу нагоре по отношение на, на, на доходи на глава от населението. И в същото време страната а, спазва много сериозна финансова фиск... дисциплина. И за това битува едно усещане сред гражданите, че от една страна Българинът плаща висока цена за постигането на финансова стабилност, а в същото време се налага по един несправедлив начин България да даде своя принос за мерките по програмата до 2020 година. И е, с други думи, една страна, която полага големи усилия да, да настигне е, Съюза в финансово отношение, дали, дали комисията не предвижда подобни инициативи за подпомагане на, на Гърция е, да могат да се разпространят и в по-широк план на прилагането на, на кохезионната политика, така че това, което се цели, е реално да се постига в по-широк план. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор. Много благодаря. Благодаря, господин председател. Ще говоря на шведски. Всички сме наясно с е, събитията и с е, конфликтите на нашето съвремие, а именно тези държави членки, които не желаят да приемат беженци или не са в състояние, и други, които са в състояние и желаят. Това не е свързано единствено и само с економическото положение на съответната страна не само економическото положение определя тяхното отношение към бежанската криза. Освен това, економическите затруднения ще отминат, а европейският проект ще остане. Следим как е, протичат дебатите в нашите съответни държави членки, в нашите национални парламенти и установяваме, че въпросните конфликти всъщност се ограничават единствено и само на думи, но тези думи понякога са жестоки и даже могат да доведат до изтъпления. Затова комисията следва да поведе държавите членки по пътя на едно променено отношение и да не изисква съфинансиране от тези държави членки, които не са в състояние да го осигурят. Останалите точки на предложението на комисията са именно в този смисъл и са много подходящи, но в Европейския парламент и нашата парламентарна комисия по-конкретно трябва ясно да осъзнава, че няма кой знае колко възможности, няма да има кой знае колко възможности за в бъдеще да подпомагаме бъдещи държави, които изпаднат в затруднение, в бъдеще по-скоро, ако сега не намерим начин да подпомогнем Гърция по подходящ начин при това, който начин, който да позволи на Гърция да запази достоинството си като член на Европейският съюз. Може би няма да има такива такава нужда за в бъдеще, или поне не точно такава, но економически и социални проблеми, които трябва да разрешаваме, със сигурност ще възникват. Благодаря. Um, I'd like to thank the commission for very clear... Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисията за много ясното представяне на предложението, което е напълно подкрепя. Мисля, че тук говорим конкретно за мерките за Гърция и мисля, че би било неразумно да се разширява дебата, така че да се включват много други проблеми, които, честно но не са тема на разговора. Искам да ви поздравя господин председателю за вашето становище, което напълно подкрепя. Мисля, че е много важно, че когато предоставяме фондове и помощ да го правим бързо и ефикасно и това ще ни помогне да го направим. Напълно подкрепям това. Благодаря, каза председателя, колегата Мита. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем господин Мартин във връзка с дълга на Гърция. Имам чувството, че може да оправдаем още повече економически ограничения и аз мисля, че е, сме стигнали до е, границите на това, което можем да е, направим, е, да, да окачествим като палиативни грижи преди е, неизбежната смърт на пациента е, председателят. Е, за мен е болезнен, но не мога да прочета вашата карта. Благодаря, господин председателю. Това предложение е много добро и би трябвало да, бъде, да получи подкрепа. След като обаче изслушахме различните съмнения, които бяха изразени тук от различни части на Европа, мисля, че за нас е време съвсем ясно да кажем, че този механизъм е еднократен и по изключение за Гърция, предвид затрудненото положение на страната. Аз разбирам, че има и други бенефициери на а, политиката за сближаване, които се опасяват какво ще се случи, ако Гърция получи специално финансиране по този начин. И аз мисля, че бенефициерите на кохезионните фондове са застрашени със своите фондове. Но а, ние по принцип трябва да подкрепим това, но само като еднократна мярка председателя. а, господин Фонтулис. Благодаря ви. В продължение вече на 5 години кризата се шири в Гърция. За съжаление, сега се иска от нас да одобрим трети меморандум, прилагайки същата рецепта, която доведе до провал предходните такива. Освен това, Гърция в момента е изправена пред огромния проблем на беженците. Проблем, разбира се, който не засяга само Гърция, проблем, който се превърна вече в паневропейски и засяга всички ни. За съжаление, Германия едностранно реши да суспендира Шенгенското споразумение, така че тези бежанци, хиляди, хиляди бежанци, хиляди бежанци са блокирани в Гърция, не могат да излязат от там. Колкото и пари да влеем в Гърция, няма да се разреши проблема. Особено с оглед на наближаващата зима и с оглед на това, че тези бежанци спят по палаткови лагери, по улици и подлези. Какво ще им се случи, когато дойде зимата? Първото ще бъде огромно социално напрежение. И какво, какъв ще бъде резултатът от него, никой не знае. Господин Шулце, съжалявам, не мога да приема това. Гърците се оплакват от Германия а, трябва да си спомнят как третират беженците през последните няколко години. Мисля, че сега е момента, добър момент да спрем дебата. Не ни е необходим да дебати, дебат за Гърция, за Германия, за миграцията. Обсъждаме нещо изключително важно работната заето, социалната политика, използването на фондове да се помогне на Гърция. Не казвам, че другите проблеми не съществуват. Много има за обсъждане самия. Мога да коментирам европейското единство и Гърция, но няма да направя тези коментари сега, защото не са в дневния ред. Аз съм тук, за да следя дневния ред. Ние трябва да стигнем до решение. Предлагам да приемем това без изменения, допълнителни изменения. Така че Комисията по регионално развитие също така да може да приеме своята позиция Секретарията би трябвало да отбележи а, при, а, повдигнатите въпроси, защото има проблеми с по-нататъчното развитие на тези фондове. А, е, ние трябва да го следим. И Има и проблем за достъпа до фондове за държавите членки, които не могат да се справят с съвместното финансиране работната заедост и социалните условия са въпросите, които би трябвало да бъдат на преден план в нашето съзнание. И така, тези въпроси са много важни, няма да ги изпуснем от вниманието си, но аз предлагам да приемем без изменение този текст. Това означава, че може да преминем към следващата точка от дневния ред – което означава да започнем с гласуването. Аз съм против, казва господин а, Мартин. Председателят с един глас против. прием, а, приключваме точката. И сега стигаме до електронното гласуване. Имаме два случаи, а, които трябва да обсъдим. Аз имам няколко коментара, които искам да направя. Работната група обсъди двата случая Opel и Ford Henk Това бяха две дела. Имахме много а, важни а, а, дебати по краткосрочните отпуснати средства. Окончателното решение на работната група беше да се даде зелена светлина за освобождаване на финансиране по Европейския глобализационен фонд и ние може да се върнем към точка 9, последваща оценка на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Възможно е големи предприятия, големи бизнеси да имат по-голям и по-лесен достъп до фондовете чрез своите връзки. Може би би било уместно да се канализират, да се насочат тези фондове към по-малки предприятия, които спешно се нуждаят от фондове. Това бяха идеите, които проистекоха от този дебат. Не искам, разбира се, да избързвам и да определям предварително позицията на комисията, защото това е дебат, който трябва да се проведе за бъдещето на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, но ми се струва, че трябваше да направя тези встъпителни бележки към тези два доклада и сега поставям на гласуване а, точката за Адам Опел. Режим на електронно гласуване, моля. Край на. Моля, гласувайте. Поименно каза председателя. Благодаря. Приема се. И сега преминаваме е, минаваме към делото Форд Хейнг. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. И това е прието. И така. Закривам днешното гласуване. И това беше всичко. Сега следващата точка е точка 7. Жените домашни помощници и болногледачки в Европейския съюз. Тук имаме първоначално, първоначална размяна на мнения проекто становище за комисията ФАМ. Искам накратко да дам думата на а, колегата Гонсалес Пенис. Имате думата. Добър ден! La Unión Europea por, por... Добър ден, за мен е чест да, да имам възможността да работя по това досие поради няколко причини. Първо, Надявам се, че в това становище, чрез съвместни усилия, ще успеем да отбележим напредък в подобряването на условията за труд на, на тези жени. Да се постигне признание на работата, която вършат, защото, защото това е една много смислена професия или група професии. Темата е много широко обхватна, много сложна, има много положения в нея, което превръща работата по досието в предизвикателство. Наистина има много сложни аспекти във връзка с домашните помощници и болногледачките. От една страна има различни професионални профили в тази област. А от друга страна, положението е специфично, така да се каже, особено когато става дума за домашните помощници, тъй като те са особено зависими и уязвими спрямо работодателя си. Защо? Защото живеят в къщата на работодателя, така да се каже. И накрая има големи и затруднения по повод на признаването на стажа, трудовият стаж и, и плащането на съответните социални помощи. По този повод различният, различните профили са застъпени широко в доклада и бих искала да посоча някои от елементите, които съставляват това разнообразие. Смятам, че трябва да се съобразим с тях, ако искаме нашият регламент да бъде действен. На първо място самият самото име на доклада показва, че става дума за два вида работници, домашни помощници и болногледачки, които могат да оказват помощ на възрастни и малки деца или болни. Квалификациите и професионалната дейност, която се развива, са различни по този повод. Често има свръхквалифицирани болногледачки или домашни помощници или пък такива, които нямат достатъчни квалификации. За да приравним статута, статута на тези служители към останалите участници на трудовият пазар, ще ни даде възможност да изравним техните права. Особено ако имаме предвид, че по-голямата част от случаите тази трудова дейност се извършва от жени. Както болногледачките, така и домашните помощници в по-голямата част от случаите са жени. Това е първият вид е, особеност. Вторият вид е, особеност е свързан с това, че работничките са често емигранти. Е, и нелегални емигранти в по-голямата част от случаите. Това означава автоматично различни, различен статут. Те са неравно поставени спрямо другите, що се отнася до социалните им права. Те представляват всъщност част от сивата економика. Това, разбира се, се отразява зле не само на работничките, а и на цялото общество. Затова е необходимо да въведем механизми за легално договаряне на този вид труд. На трето място, разнообразието в този смисъл е свързано с връзката с работодателите. В много случаи тези работнички работят за семейства, но понякога работят и за фирми или посреднически фирми. Понякога работят в посолства, където е особено трудно, например, да се определят е, различните социални права, тъй като посолствата подлежат на дипломатически разпоредби. Следователно, ние трябва да се борим за равно отношение към тези работнички, независимо от социално-административните особености на техният работодател, бил той дипломат, фирма или частно лице. По повод на съвместимостта с друг вид дейност, искам да посоча, че някои, в повечето случаи всъщност, работнички живеят в къщата на работодателя си, понякога, разбира се, идват само по-часово да не забравяме и малолетните работнички, които са принудени работят, или пък тези, които работят при определено тежки условия, тъй като са нелегални емигранти и няма как да защитят правата си. Много пъти сме се опитвали да регулираме тази област. Имаме конвенцията 181 на Международната организация на труда, както и препоръката 208 от 2008 е, година. Затова смятам, че първата стъпка, която трябва да предприемем, за да изразим политическия си ангажимент към тези групи работници, е да принудим, ако е наложително, или да подтикнем държавите членки да ратифицират въпросната конвенция, а тези, които вече са ратифицирали, да я спазват. Има регламенти, но това не, за, в тази област, но това не ни пречи да създадем обща рамкова, директ, един общ европейски подход – който да защитава интересите на тези работнички, а и да задължава държавите членки да защитават техните права, включително и тези, които не попадат в обсега на Конвенцията 181. Не е достатъчно, разбира се, да установим една обща законова рамка. Това би било само една стъпка, така и ни посочват всички представители на въпросните трудови колективи, с които аз се срещнах през последните месеци получих свидетелства за тяхното положение лично от тях, от първа ръка. И всички подчертават, че е необходимо да се контролира изпълнението на съществуващите вече закони. Включая конвенцията на МОД. В тези единствени три Финландия, Белгия и Португалия, в тези единствени три държави членки, които са го ратифицирали. Освен всичко, което изложих до момента, смятам, че от изключителна важност домашните помощнички и болногледачките да са запознати с правата и задълженията си. Заради техните специфични характеристики в много случаи те просто не знаят правата, които им се полагат. И следователно трябва да организираме мероприятия като вебсайтове, червена или зелена телефонна линия или офиси, където те могат да се оплачат в случай на злоупотреба или малтретиране, ако има такива случаи. В този смисъл специално трябва да положим грижи за жените и за нелегалните емигрантки, тъй като именно те най-често не подават жалби в случай на не правомерно отношение или не спазване на техните права, просто защото ги е страх да не бъдат екстрадирани от страната. Спецификата на работата, която те извършват, прави почти невъзможно организирането на тези работнички в синдикални организации. Затова смятам, че ние трябва да положим допълнително усилие за адаптиране на синдикалната дейност към този вид трудова дейност на домашните помощници и болногледачките. Имам предвид, например, взимоспомагателни фондове или кооперативи. И в заключение, като извод, бих искала да посоча следното. Изключително е важно полагането на общи усилия за по-добро трудово-правно регулиране на тези колективи. Това би се отразило благотворно не само на индивидуалните работници, а и на цялостното на общество защото всъщност те вършат работа, от която ние имаме нужда. Нашето застаряващо общество има нужда. Освен това, улеснява личният ни живот. Гледането на болни и домаш, подпомагането на, в домакинската работа често са извършвани от жени, понякога при слабо заплащане или при липса на такова. А това е достоен труд, който поддържа живителните сокове на обществото. Когато жените започнаха да работят наравно с мъжете вън от вкъщи, то, в този именно момент други жени започнаха да се занимават с домашната работа. И тук не винаги сме признавали тяхното усилие, не винаги сме им заплащали така, както им се полага. Всъщност домашните помощници и болногледачките правят възможно останалите членове на семейството да могат да работят вън от къщи. Благодарение на домашните помощници се заздравяват тъканта на нашето общество и обществото се развива. Освен това, отхвърляме с достойното отношение към домашните помощници отхвърляме мнението, че те са слабо квалифицирани и недостойни. Затова не бива да позволяваме повече те да бъдат в сянка, да са незабележими и да работят в недостойни трудови условия. И накрая бих искала нещо техническо да ви посоча. В превода има техническа грешка, печатна грешка, когато става дума за работодателите работодатели само в мъжки род. Искам да кажа, че могат да бъдат работодатели в общ смисъл. И така, утре ви каня на а, нова среща с, в 11.30 часа, където сме поканили за участие домашни помощници и болно гледаче, където ще участва също така Костадинка Кунева. Там могат да, там ще чуем всъщност от м- първа ръка и, раз, и разказани в първо лице впечатленията на тези е, работнички и техните очаквания, най-вече за това как можем да подобрим живота им. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря, Таня. Това, което казахте във връзка с е, утрешното заседание е много важно. Аз също искам да, да изтъкна, че е, това ще е много важно заседание. Въпросът е от голямо значение за всички нас. Давам думата на, на Клод Ола, първия докладчик в сянка по доклада. И аз като мъж ще се занимая с а, този въпрос, който а, засяга всички нас. Аз искам да благодаря първо за, докла, за работата на докладчик. Това е много важна работа. Това е един сектор, който е в общи линии невидим. Ние не го виждаме, не можем да го видим, а същевременно това а, представлява принадена стойност. А, а, за обществото. Докладчика току-що каза за съчетаването на а, работата с личния живот, а, включително от името на лицата. Аз не разполагам с числата на европейско равнище, но ако разгледаме е, числата на международно равнище, е, е, от е, според МОД има 500 милиона е, души, които работят в този сектор в условия на работа, които в много случаи са много лоши. Разбира се, доклада не би трябвало да създаде много трудности. Те се състоят главно в различието, разнообразието на видовете работодатели, работнички, и работната им заедост и също така голямата разлика между различните държави, защото работата на домашните помощнички е различна в различните европейски държави, което създава с нас за нас трудност, но целта е първо да се признае тази работа и да се подобри положението, статута на хората, които работят в този сектор. Мисля, че е, е много важно да е, се има предвид, че това е в частната сфера, която е, е някакси защитена от. Т.е. не може да се прилагат с институт, какъвто не съществува в Европейския съюз. Не може да се направи копи-пейст на условията в големите предприятия и да се приложи това към работата на една домашна помощничка. Би трябвало да има известно приспособяване, което да, което да отчете специфичността а, на работата. А, естествено, а, също така трябва да се борим срещу работата на черно в сивия пазар, но всъщност трябва да се съсредоточим върху партньорите в социалния диалог. Голяма част от решението е прилагането на конвенцията на МОД защото това ще представлява значим принос и значима стъпка напред и ще даде възможност да се подобри положението на работничките в този сектор, домашните помощнички. Благодаря. Председателя, благодаря. Колега Рола, ако ми позволите един кратък коментар. Да, наистина вярно е, че е много трудно да се сравнява някой, който работи в промишления сектор и някой, който работи като е, домашна помощничка. Последните са в по-трудна ситуация, докато хората, които работят в промишлеността, имат право на самоопределение, имат определени права, онези, които работят в дума, не разполагат с такива осла. Сега искам да дам думата на Велиша Бенчута. Pristatyta ji buvo ir e, aš sutinku su с колегом, йог pirmiausia е, мес саво нуамоня и е turėtume. Благодаря. darbo sąlygų gerinimui. Tai yra iš tikrųjų, kad pirmiausia būtų. Това, което искам да кажа, основно се състои в това, че условията на, на труда на домашните помощници и болногледачки определено трябва да се подобрят. Правата им, трудовите им права трябва да бъдат защитени в държавите членки и затова трябва да се предвидят мерки в отделните страни, така че да се, да се предвидят справедливи е, и нормални условия на труд. Естествено, е, трябва да, да изкореним е, нерегламентирания труд в тази област. Много, много жени биват експлуатирани и също така има и случаи на експлуатация на детски труд. Трябва да видим и това как ще се урежда отпуска по майчинство, отпуска по болест и отпуск по други причини, когато не са в състояние работниците да, да, да, да работят. Би трябвало да няма различия в условията на труда между тези видове професии и всички останали. Та жените в този сектор трябва да имат и достъп до, до необходимата информация. Много от тях са мигранти от други страни и е, трябва, трябва да направим всичко възможно, а тези жени да имат достъп до необходимата информация, така защото да разбират какви са условията им на труда, с какви средства за защита разполагат. Нещо повече трябва да са в състояние да, да, да се възползват от механизъм за, за това да внасят оплаквания, да, да докладват за нарушения, злоупотреба. Да трябва да призовем държавите членки да ратифицират конвенцията на МОД, Международната организация на труда, Както вече съм казвала и току-що изтъкнах, има много нерегламентиран труд в този сектор, който се предоставя без договорна основа или понякога на базата на фиктивни договори. И това е проблем, с който трябва да се справим. Трябва да, да покажем уважение към работата на, на хората заети в този сектор. Становището ни заради това трябва да включва и много други аспекти, като например безопасните и здравословни условия на труд. Когато работите вкъщи, в домашни условия, трябва да работите и с химикали, и трябва да, да, да има да има разпоредби, правила, които да защитават, които да, да осигуряват безопасни и здравословни условия на труд. Независимо дали са е, наети е, чрез агенция за предоставяне на, на домашна домакинска помощ или а, е, пряко са наети от работодателите си. Надявам се също така комисията ни да изтъкне факта, че работата по този въпрос, извинете, работата в този отрасъл продължава да бъде недооценявана. Това се изразява и в много ниски възнаграждения, недостатъчно уважение към работата. Затова е необходимо да се, да се подеме социален диалог. Смятам, че синдикатите трябва да започнат да защитават интересите и на тази група работници. Също мисля, че трябва да се опитаме да излезем с едно рамково решение за домашните помощници в Европейския съюз. Някакво рамково споразумение, да кажем. Трябва да има някакъв конкретен резултат, а не просто да, да говорим и до безкрай. Следващия оратор. Благодаря. Господин председател, да, наистина трябва да се професионализира сектора на домашните е, помощници и болногледачки. И е, това е нещо, което сме се опитвали да постигнем, се опитваме да постигнем от доста време. Мисля, че работниците в този отрасъл трябва да се радват трябва да се радват на, на социални е, придобивки, като осигуровки, например. Трябва да има система за, за проверка. Мисля, че в Белгия вече от 20 години съществува такава е, система. Това позволява да се преборим с нерегламентирания, недекларирания труд. Е, е, от интерес е и за, за самите е, семейства. И тази система на, на плащане чрез чекове за домакински е, труд, е, мисля, че, че е, постига именно тази цяло. Благодаря. Следващия оратор от името на Алта няма колегата. Някой ще се изкаже от нейно име. Мариан Харкин, заповядайте. Благодаря, господин председател. Казва господин Калвет. Да, в общи линии най-напред всъщност да кажа, че въпросът е от интереса на политическата група АЛДЕ и подкрепям казаното от докладчицата. Текстът, който е приготвила, е по наш вкус, така да се каже, на политическата група на АЛДЕ. Може би трябва нещо само да допълня, ако позволите. Предлагам го и ако докладчиците искат да го включат, чудесно. Първото би било да направим разлика, разлика свързана с културата, с социалните привички в държавите членки, когато става дума за този вид домашна работа. Разбира се, че трябва да има обща европейска рамка, така както предлага докладчицата, но конкретните е, мерки за прилагане в държавите членки трябва да са специфични по държавен признак. Нещо друго, което липсва според мен в доклада и което би било интересно да се застъпи, е, че това са работници, които тихо мълком, така да се каже, без е, да са в центъра на събитията, са подпомогнали еманципирането на жената защото за да могат е, жените, майките, в, съпругите в семейство да могат да работят навън, те често разчитат именно на домашни помощници за домашната работа. И затова тези домашни помощници трябва да бъдат особено обгрижвани. В четвърта точка, например, се говори за необходимостта от създаване на синдикални сдружения на работничките. Позволете да кажа, че има и домашни помощници. Има, например, шофьори и градинари и така нататък. Това е хубава идея, но да не забравяме, че вече съществуват такива сдружения, синдикални сдружения. Това не е никакво изобретение. Има синдикати. Може би просто да се обърнем към синдикатите с призив да се изпълнява задълженията. Ако започнем да създаваме е, непрекъснато нови и специализирани сдружения, тези сдружения в крайна сметка ще се е, специализират в едно кръгло нищо. Затова можем да се обърнем с призив към синдикатите именно за това. В противен случай ще сме ние самите дискриминатори, така да се каже. Ще казваме, че това е толкова специфично нещо, че на нищо друго не прилича и трябва специално да има учреждения и организации за този вид труд. Благодаря. Колегата Ламберт от името на, на Зелените ще се изкаже, само че не го виждам. Не я виждам. Има ли някой друг от зелените, който може да вземе думата? Лаура Адже е наред тогава. И не, не я виждам. Знаихте Ще си изкаже ли от нейно име? Не. С това приключваме изказванията на, на докладчиците в Сянка и преминаваме към следващите. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка, защото много неща бяха казани, но ми се струва, че искам да се върна на няколко, на две неща, които според мен са изключително важни. От една страна да се следи проблема на а, а, непълнолетните жени, защото в домашната работа има много млади момичета, които са непълнолетни, които биват наемани и Европа би трябвало да се занимае с това тези непълнолетни жени да бъдат защитени. На второ място, това е, е правната рамка в Европа и прилагането на конвенцията на МОД. Струва ми се обаче, че има две неща, по които би трябвало да постигнем известно развитие в сравнение с това, което е направено. Поздравявам докладчицата за оратора. Става дума за това, което беше предложено в член 3 там се препоръчва за създаването на бюро и веб страница за работата, за тази работа в всяка държава членка. Господин председател, както каза нашия колега Клод Ролен, тук не става дума за работничките, е, тук трябва да се занимаем също така и с проблемите на жените, които работят в домакинствата и в момента, в който се създаде една веб линия на помощ, която да е на, на разположение на работещите, тя, а, а, ние няма да направим услуга, ако се занимаваме само с жени жените а, а, забрави мъжете. Това не е европейския ни дух на равенство между половете. Искам да помоля тази точка трета да бъде а, коригирана, да не стане дума само, че а, говорим за жените, защото в този случай ще погребем борбата за равенство на домашните помощници. Е, трябва да бъдем много внимателни, защото това ще рикошира върху общата ни позиция. На второ място в член 5 вие подчертавате значението на професионализацията, поддържате достъпа до информация и също така валидирането на компетентността, ако искаме тези домашни помощнички да излязат от а, условията на една а, не а, равностойна работна заетост, а, би трябвало да има една истинска професионализация. И се връщам към предишната точка. Тази информационна линия, тя трябва да бъде не само за работещите, но и за а, работодателите, защото трябва да се борим за професията, валидирането на и признаването на компетентностите, за да има един договор, за да може и работодателите да бъдат ангажирани в определенето на компетентността и повишаването на компетентността на домашните помощнички. Това са пунктовете, по които трябва да бъдем много внимателни, защото окончалната ни цел няма да бъде постигната, ако пренебрегнем тези, четири, тези три точки. Председателя, благодаря. Данута Язолецка има думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря също така на докладчицата за много ясното представяне на проблемите на домашните помощници, дачки. Напълно съм съгласна с госпожа Морен Шартие. Не можем да се ограничим с ситуацията и да говорим само за жени. Много мъже вече работят в домакинствата, в градините, също така като, като градинари, като строители. И мъжете също така трябва да бъдат включени в нашето разглеждане на работата в този сектор приветствам точка 3, която се предлага а, създаването на вебсайт, който да дава информация на работнички, домашни помощнички, болногледачки. Много е важно хората да знаят правата си, за да се чувстват сигурни. Но хората ще се чувстват още по-сигурни, не само ако знаят правата си, но ако знаят и отговорностите и задълженията си. Всеки трябва да знае какво представлява или не представлява част от работните им задължения и хората трябва да вземат решение през живота си дали да променят работата си. Дори тук в нашия парламент хората винаги трябва да знаят какво са се съдържа в длъжностната им характеристика. И това, че хората имат не само права, а и отговорности. Аз бих пред, препоръчала на докладчицата да включи и тези съображения в нейния текст. Бих желала също така да привлека вниманието ви към факта, че тогава, когато разглеждаме този сектор на пазара на труда, би трябвало да откроим а, ценността на знаенето на чужди езици. Докладчицата ни каза за това как а, а, този сектор процъфтява за а, хора от други страни. Познаването на чуждите езици и познаването на културата е от жизнено важно значение. Благодаря, Данута, казва председателя. Имам още четирима в списъка и след това комисията и ако иска и докладчик, докладчицата. Ако нямате нищо против, с това искам да а, закрия заявките за участие. Пирински, Фонтули, Саймън и още един четвърти оратор. Нека да направим Шон Саймън е следващ. Благодаря, господин председател. просто искам да използвам възможността на тази изключително напредничава дискусия, за да изправим едно писмо на левицата в Обединеното кралство и а, синдикалното движение, които започват да се чудят дали ние в Обединеното кралство наистина имаме полза от членството си в Европейския съюз. Аз ще им кажа, влезте в интернет, чуйте дебата, чуйте а, а, какво каза докладчица, чуйте госпожа Шаркие от десноцентристския спектър, който говори общо заето също. Това не е дебат а, в петък след обед, това е съвсем а, а, в центъра на работната седмица, в най-важното законодателно тяло на Европейския съюз. Ние много дълбоко печелим в левицата на Европейския съюз. И ако не знаете това, може би трябва наистина да обърнете внимание на това, което в действителност прави ние тук. Председателя, благодаря господин Сайнман Ани Санер. Благодаря, господин председател. Аз искам да повторя някои от нещата, да ги преговоря, така да се каже, и да поставя акцента върху необходимостта да признаваме компетенциите, познанията и уменията на тези домашни помощнички. Това са хора, които започват да работят, така да се каже. Това е първото, първата им работа. Не са много квалифицирани и придобиват квалификация междувременно. Работят като домашни помощници и учат. Затова смятам, че техните квалификации, квалификациите, които те придобиват с течение на времето, да бъдат признати с диплома. И в един бъдещ момент, да кажем, да могат да намерят нова работа, нов работодател. Това исках да кажа първо и след това да кажа още нещо, а именно, че тази, този вид работа трябва да ни даде възможност на нас да припомним сега важността на борбата с сивата економика, с недекларираният труд, и да припомним отговорността, която носят този смисъл държавите членки. И накрая да подчертая също така нуждата да не утежняваме нещата излишно. Разбира се, че трябва да сме сигурни какво се случва с този работнически колектив, но по един прост, ясен и недвусмислен начин. Както каза колегата, ще подчертая и аз така наречените чекове или тикети. В е, Франция има такива. Това е начин да плащаш наемен труд на домашни помощници, но същевременно в тази сума е включена и социалната осигуровка. Благодаря, господин председател. Господин Пирински. Благодаря, господин председател. И аз искам да поздравя докладчицата Таня Гонзалес Пенес за, за, за свършената работа по доклада. Искам да обърна внимание на един много важен аспект във връзка е, с, с този е, отрасъл и е, платформата за недекларираната работа. Има много такива случаи, освен там, където съществува система за, за плащане с чекове. До сега платформата е целяла да, да, да предотвратява недекорираната работа. Какво обаче точно се опитваме да предотвратим а, домашната работа? Не, със сигурност не това. Таня използва едно понятие за постигане на, на а, регулярност или, или, или а, легализиране на, на, на, на, на а, определени практики. Трябва да се създаде е, една гореща линия за предоставяне на информация, форми на сертифициране на, на, на квалификацията. Е, това са всичко аспекти на, на уреждането на, на е, работата на домашните помощници. платформата не бива да бъде единствено с цел да предотвратява форми на, на заетост. Трябва също и да насърчава декларираната заетост, легалната работа. Съгласен съм с, с, с, с Шон, че е, разговорите по тая тема до сега са били много инициативни, проактивни. И е, трябва да се предвидят е, широка гама дейности, за да се постигне един редовен статут на, на този вид заетост. Не разполагаме с е, ясна статистика за това какви са, какъв е броят на домашните помощнички и болногледачки в Европейския съюз. Необходима ни е, е банка данни, която да бъде и достатъчно интерактивна. Това е един от въпросите, който се разглежда в контекста на, на, на платформата и аз е, подкрепям тази инициатива. Благодаря. Председателя. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Безспорно е, че е, ролята и услугите, които се предоставят от е, тези е, помощнички и помощници, е много важна. Един от Необходимо да е са, да, се, да се лицензирани и регистрирани е, тези е, служители като работници в сектора. За съжаление обаче, много от тези помощници са економически мигранти и са обект на експлоатация. От друга страна има и работници, които, които не искат да плащат данъци, които не искат да плащат социални осигуровки и са склонни да са заети по недеклариран начин. Затова трябва рамката да бъде интегрирана, да, да покрива както отговорностите, така и правата на, на, на работниците. Когато се плаща чрез чекове, заедостта става регламентирана. Приходите се, се, се регистрират по такъв начин, но пък има и много семейства, които, които не прибягват към тази а, система, но могат да се предвидят и други проследими начини за плащане, например по банков път, така че да се плащат необходимите осигуровки. Сега бих искал да дам думата на комисията. Приветствам двете дами, които я представляват. Коя от вас ще вземе думата? Или бъркам. Мисля, че, че две дами имаме от комисията. Да, аз съм Патрисия Педела, работя в Генерална дирекция трудова заетост и работя именно по този доклад, тъй като Моята специализация са индивидуалните права. Благодаря за работата на докладчицата. Нямам какво да допълня към дебата, който изслушах. Ще продължа да съм във връзка с докладчицата, за да можем да доуточним дебата. Благодаря. Така дебатът приключва тук. Предполагам, че докладчицата си е записала <laughs> всичко, което и отправиха като идеи и препоръки и ще ги вземе предвид при довършване на проекто доклада си. Аз самият също искам да кажа, че съм съгласен с предложенията за статистика. Трябват ни статистически данни за този сектор. Преди 4 години аз бях докладчик по един много приличен на този доклад на МОД, където боравехме с цифри от порядъка на 3 милиона домашни помощници в Европа. Може би вече не е меродавна, но така или иначе е показателна за важността на бранша. Показва размера на бранша. Разбира се, че има национални специфики в различните държави и членки, но социалните права на работниците са едни и същи, или поне би трябвало да бъдат едни и същи в цяла Европа. Този сектор работниците в този сектор често са изложени, често са беззащитни и това трябва да се разреши, както каза господин Калвет, трябва да подчертаем дебело именно това. И така минаваме по-нататък към следващата точка на дневния ред, а именно стратегическа рамка на Европейския съюз за здравословни и безопасни условия на труд. На 6 юли получихме информация от Европейската комисия за това каква ще бъде тяхната стратегия през периода 2000... Каква е била тяхната стратегия до 2012 година. Докладчикът е Оле Кристенсен и му давам думата. Заповядайте. Благодаря, е, господин председател. Първо бих желал да благодаря на докладчиците Сянка и на другите членове на тази комисия, които внесоха много конструктивни предложения и изменения към този доклад. За мен е цел, цел, моята цел е да постигнем широко мнозинство, защото по този начин ще можем да упражним по-нататъчен по нататъчен натиск. Е, ни, първото ни заседание на докладчиците в Сянка мина, в диалог постигнахме съгласие, че трябва да постигнем консенсус. На последното ни заседание нямахме достатъчно време да проведем дебат по темата, затова очаквам дебата ни тук. Има много пред предимства на добрите разпоредби е, за здравословни и безопасни условия на труда. Е, повече от 40 000 души е, загиват поради аварии, 60 000 поради е, професионални заболявания. Ако можем да постигнем е, съгласие, ще бъде добре за финансите на предприятията и това ще бъде от полза за много хора, които иначе ще страдат от болести или дори могат и да починат поради лоши условия на труд. Европейския съюз иска да постигне разлика в начина на живот на хората. Тук става дума също така и за стратегическата рамка в работните здравословните и безопасни условия на труд за периода 2014-2020 година. Комисията ясно показва какви са проблемите, но когато се стигне до конкретни предложения, Предложенията на комисията не са толкова впечатляващи. Основната цел на нашия доклад е да допринесем с конкретни предложения за решения, като по този начин можем да раз... предложим решение за бъдещето. Искаме да упражним натиск върху комисията ние търсим а, решение на проблемите с психо социалните депресии, защото все още има много голяма а, нужда от повече данни по тази а, тема. За малките предприятия ние трябва да се придържаме към правилата, да помогнем за приемането, да допринесем за приемането на новите разпоредби. Има ново административно бреме в резултат от това законодателство, което е различно в различните държави. Основното предизвикателство е транспонирането в националното законодателство законодателство. Ние трябва да се съсредоточим повече внимание върху мутагените, карциногените, да въведем прагови стойности, трябва да дефинираме начините, по които да можем да измерваме намаляването на вредните фактори, защото иначе няма да може да измерим. Мускулно-скелетни увреждания са също проблема и накрая азбеста, необходим е скрининг и национални планове за действие. По въпроса за другите приоритети трябва да засилим ролята на инспекторатите по труда, да дадем по-силна роля на социалните партньори, да ангажираме представителите на сектора на труда и да се съсредоточим върху предотвратяването на рисковете. Има и нови технологии на бъдещето. Трябва да се занимаем с този проблем, да подобрим способността си да обменяме най-добрите практики, защото това е много важно. Очаквам а, с желание а, становището на колегите. Председателя, благодаря ви, Оле. Сега да започнем с списък а, на докладчици в Сянка. Жан Бар, а, ти 31. Искам да започна с, с отчитане на отличното сътрудничество, което имахме с Оле Кристенсен и с другите докладчици в Сянка. Мисля, че можем да изготвим много добър доклад, защото са ни много ясни основните предизвикателства, които вече бяха очертани, сегашната ситуация а с трудовите злополуки, професионалните заболявания и мисля, че трябва а, нашия приоритет да бъде равна защита за всички работещи, независимо от това в кой отрасъл работят и дали работят с голямо или малко предприятие. Това беше основното ни предложение. Един от основните проблеми беше дали ни е необходимо ново законодателство в сферата на здравословните и безопасни условия на труд. Според мен трябва да се проведе повече обсъждания по този въпрос, но мисля, че трябва по-скоро да приспособим това, с което разполагаме, за да се отразят новите рискове, особено във връзка с карциногените и мутагените. Трябва да разгледаме също така биотехнологиите, нанотехнологиите, защото те играят много важна роля и в този контекст трябва да осигурим по-нататъчни изследвания. По-миналата седмица участвах в, конференция в Люксембург след пленарното заседание в Страсбург. И от това происте, че а, а, констатацията, че липсват данни за това как можем да събираме допълнителни данни и да ги оценяваме а, уместно и а, еднакво, особено във връзка с психосоциалните рискове. Според мен и, в, и комисията говори за това като за значителен проблем. И също така имаме увреждания на опорно-двигателния апарат. Мисля, че в близките години а, ще имаме проблеми, защото работещите ще работят по-дълго и трябва да стъпим върху резултатите, които ще се появят в края на годината в резултат на пилотен проект, извършен от съвместно от парламента и а, здравни агенции. Тук а, всъщност трябва да се съсредоточим върху превенцията, и да създадем една култура на превенция и профилактика ще бъдат използвани повече роботи, което ще облегчи работата на много хора. Установяваме, че в много отрасли, това е значително предизвикателство. И последното нещо, за което говореше Оле, е азбеста. Всички ние знаем как е, трябва да се справяме с азбеста, знаем азбеста, знаем теорията, знаем практиката, но имаме доклади, например на колегата Стивен Юнгс, е, който посочва, че все още има много какво да се направи за един модул за скрининг на азбеста в държавите членки. Това е законодателна рамка, която трябва да бъде изготвена и приложена. Това бяха моите съображения и очаквам по-нататъчното ни сътрудничество. Председателя, благодаря колегата Макинтайр. Uh, uh, thank you, Mr. Chairman. Um... Благодаря, господин председателю. Искам първо да благодаря на, на докладчика за доклада и за начина по който провежда заседанието, срещите с докладчиците в Сянка. Мисля, че успяваме да, да достигнем до много общи становища. Мисля, че ще успеем да излезем с качествени компромисни предложения, така че доклада да може да бъде подкрепен от всички. Много голям броят на измененията по този доклад и трябва да поздравим Оле е, за усилията, които полага, е, за да постигне компромисни решения. Много се радвам, че подкрепяме малките, средните и микропредприятията, така че да, да са в съответствие с, с, с, с нормите за здравословни и а, безопасни условия на труд. Приветствам простяването, а, което не означава да се намалят, да се снижат стандартите, а просто да се, да се направят е, изискванията по-разбираеми, така че фирмите да могат да, да ги изпълняват, без това да представлява е, административно и финансово бреме. Радвам се, че говорим за управление на риска, а не премахване на всякакъв възможен риск. Много жестоко пъти сме разглеждали въпроса, защото идеята за категоричното премахване на рискове е не, не, реалистична. Винаги има риск. Ако строите двоетажна къща, винаги има риск да паднат от втория етаж. Единствения начин да се, да се премахне този риск е да построите едноетажна а, постройка. Е, пълното премахване на рисковете е невъзможно. Рисковете обаче трябва да бъдат управлявани. И много се радвам, че тази тема беше засегната на, на срещата на, на закладчиците в Сянка. И именно върху това трябва да бъде акцента. Управля, управляването, управлението на самия риск, а не, а не управлението на, на документите за отчитане на това. Трябва реално, на практика да се е, подхожда към риска а не, а не а, само на хартия. Защото документалното управление на рисковете само, само по себе си не, не, не подобрява условията на труд. Трябва да управляваме именно риска, а не документацията по него. Законовото прилагане на изискванията е в компетентностите на държавите членки и трябва това да го отчетем различните държави членки и по различен начин уреждат това законодател, законодателно. И трябва да подкрепим държавите членки в законовото прилагане на, на, на нормите, но, но, но не бива да се опитваме да, да налагаме единни бланкетни решения за целия Европейски съюз. Просто трябва да подкрепим националните стратегии в тази област. А, това е, което исках да кажа, мисля, за сега поне, но наистина много положително отношение имам а, по, по това досие, благодарение на сътрудничеството, на което се радваме а, сред всички докладчици в Сянка. Благодаря, Антия. Следващия оратор, докладчика в сянка от името на Алата Заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз също бих искала да поздравя докладчика за огромното количество работа, която, която свърши по досието. Говорим за съществуващи и нововъзникващи рискове, спазване на законодателството за безуд, безопасни здравословни условия на труд от страна на малките и средните предприятия. Определяне на нови практики. Всичко това са аспекти на, на, на доклада. Бих искала също да изразя радостта си е, е, от това, че действително се радваме на, на много градивно сътрудничество с колегите от другите политически групи. Успяхме до сега да постигнем един широк консенсус по няколко много важни въпроса, а именно дългосрочните социални и економически ползи за работодателите и служителите, както и широката общественост, самото общество. Нуждата за упростяване на изискванията, намаляването на разходите по привеждането в съответствие, осигуряването на техническа помощ, обмен на добри практики, подкрепата на, на малките и средните предприятия в, въвеждането на здравословни и безопасни условия на труд. Следващото заседание на докладчиците в Сянка предстои да се проведе днес след обед. Има още въпроси, които трябва да се разгледат. Някои от тях са от голямо значение за нашата политическа група АЛДЕ. Става дума за тежкото, тежката бюрократична процедура, която трябва да бъде опростена. Свръхрегламентирана е законодателната рамка. В момента има 24 директиви, които се занимават е, с това, което е голямо бреме за малките, средните и микропредприятията. Това са онези предприятия, които всъщност е, е, предоставят 85% от заетостта от работните места в Европа. Трябва да, се, е, да подкрепим тези предприятия в е, приспособяването им към новите рискове. Един от основните, едно от основните предизвикателства, демографското предизвикателство и е, равенството на половете трябва да бъдат теми, които, които да залегнат в тематиката на здравословните и безопасни условия на труд. Обаче, поради градивния дух на нашите е, разисквания до сега, съм уверена, че ще стигнем до компромиси и в тази област. Благодаря. Председателя, благодаря. Колегата си Окиотис, е следващия оратор. Заповядайте. Gracias, presidente. Госпожа Гонсалес. Благодаря, господин председател. Господин Силикотис се извинява за това, че днес не е тук, но иска да ви предаде, че ще участва на заседанието на координаторите в Сянка днес след обед. Аз взимам думата от него име, за да ви предам неговото становище. Благодарности най-напред, най-напред на докладчика и благодарности на авторите на компромисните изменения. Радва се, че тези изменения подчертават всъщност участието на, на работниците в превенциите на трудовите рискови, рискове. Също така приветства интереса проявен от малките и средни предприятия, както и микропредприятията. Има нужда от подкрепа на тази тяхна инициативност. Също така е много удовлетворяващо да се види параграф 12б и 20 b където се говори за равнопоставеността между половете, както и хората с увреждания. Също така се подчертава необходимостта от безопасни условия на труд за всички професии. По два въпроса може би има, ще има разногласие и ще излезем с конкретни предложения на днешното заседание след обед. Първото е, първият пункт е свързан с връзката между смъртността и възрастта, на която се пенсионират работниците. Друг един въпрос, който ще обсъдим е гъвкавостта, така както е записана в компромисно изменение номер 19. Терминът не ни харесва, ще го дообсъдим, за да може тази гъвкавост да не се превръща в беззащитност. И отново благодарности на докладчика от името господин Спириотис и продължаваме да работим заедно, колективно и ръка за ръка. Благодаря. Dankeschön. Jetzt kommt Karima. Благодаря. Карима Дели. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на докладчик колегата Кристен Сен за неговата работа, която предвижва напред проблемите. Ние ще следим преговорите е, днес след обед по време на заседанието на докладчиците в Сянка. Но искам да подчертая няколко неща. Първо, в първото заседание и в изменението се очерта консенсус, който ни обедини да се включат седем тенденции в рамките на политиката, които трябва да се откроят като приоритети след като се има предвид, че има 24 директиви, европейски директиви, които се занимават с предотврат предотвратяването на трудови злополуки, но ни липсва стратегическата рамка. Искам да приканя комисията да ни даде тази рамка, защото а, всъщност стагнацията означава връщане назад и, и предишния докладчик по темата каза, че имаме вече един отчет на тази стратегия още от 11 година. Европейския парламент се произнесва вече по въпроса. Не мога да приема да направим стъпка назад от по-доброто регулиране. Какво означава това? Трябва повече регламентиране, защото числата са пред нас вас, колеги. Всеки 5 секунди има трудова злополука в Европа. Три, на всеки 3 минути и половина а, някой умира поради лоши условия. Това са 160 хиляди смъртни случая. Говори се за кризата. Криза на какво? Това не би трябвало да бъде претекст да не се прави нищо за а, здравословни и безопасни условия на труд. А, и не трябва да се жертва тази сигурност, защото има мерки за економическо ограничение. И сега, Искам да кажа, че е, економич, от економическа гледна точка а, разходите а, от, в резултат на трудови злополуги представляват 4% от БВП на Европейския съюз. Следователно трябва да се работи много бързо, за да може да се справим с този бич. Комисията има нужда от държавите членки, които да стъпят върху цифрите. Това беше констатирано от комисията, но също така да се премине към а, културата на превенция. Не говоря за управляване на рискове, по-скоро да се избегнат рисковете. А, не става дума за управление на злополуките, а, защото а, трябва също така на второ място да се съсредоточим в проблемите на опорно-двигателния апарат и професионалните заболявания, свързани с онкологичните заболявания. Би трябвало да отчетем новите неща в нашето столетие, да не бъдат те голямо предизвикателство за обществото. Има, разбира се, изменения. Сигурна, сигурна съм, че а, е необходимо да се включат проблемите в центъра на вниманието на комисията, тези решения, които наистина а, влияят а, върху живота на европейците, но не можем да спестим в този доклад едно много силно послание от Европейската комисия. Посланието е съвсем ясно работещите в Европа не могат да а, губят живота си, за да може някой да спечели пари от това. Благодаря ви за вниманието. Председателя, благодаря. От ЕСД иска ли някой да се изкаже? Не виждам. Преминаваме към Жоел Мелан. Колегата Мартен ще а, говори вместо нея. Благодаря, господин председател. От гледна точка на Франция, нещата стоят по този начин. Разбира се, че сме за опазването на здравето и благосъстоянието на трудещите се. Нека да не забравяме обаче, че това не трябва да се превръща в тежест на малките и средни предприятия, които могат да не наемат много работници, ако изискванията за здравословни условия са много-много стрикни. Сега, не бива пък текстът да бъде много в облага и изгода на специализиращите се на големите мултинационални компании, които се специализират в здравеопазване на работници и лечение на професионални заболявания. Благодаря. Thank you. Um, oh, don't need those <laughs> First of all, just uh, we've I've said it before and other people have said it today, but very благодаря. Ще повторя нещо, което много колеги казаха. Поздравления, наистина искрени поздравления. Оле Кристенсен за чудесно свършената работа. Определено докладчика, който работи по дадена тема, е от огромно значение. Около 20 предложения за изменение сме е, внесли, свързани с обучението, аспеста, е, несигурната заедост, заболявания, терминални заболявания, психотоксични медикаменти и медикаменти. които са опасни за домашните, за, извинете, за, за, за работниците. Призовавам, много ви моля, внимателно да, да погледнете измененията. Големият проблем е свързан в това, че не се подава достатъчно информация, не достатъчното докладване. В Великобритания особено постоянно се говори за, за бюрокрация и, и, и често пъти е, здравословни и безопасни условия на труда е, е, всъщност за, за това се говори като синоним, ироничен синоним а, на, на бюрокрацията. Над 300 души а, е, загинаха а, е, поради трудови злополуки миналата година в Великобритания. Около 1000 от а, е, професионални заболя, заболявания. И все по-малко информация се, се, се е, подава по централизиран а, начин. Най-вече, когато става въпрос за, за по-кратки е, происшествия, здравни происшествия, е, отсъствие 3 до 7 дни, но в същото време и много тежки заболявания, например различни видове рак, недостатъчно често се, се докладват, се регистрират като свързани с е, заетостта заболявания. Над две 1500 са смъртните случаи, свързани с асбест. Дори, дори може да се окаже, че са над 4000 общия брой, но това отново може да не, да не, да не е всичко, това може да е само върха на айсберга. трябва да се подчерте, трябва да се, подчер... да се подчертае значението на, на централната, на регистрирането на, на трудовите злополуки и смъртните случаи и да не се дава възможност на, на правителствата да укриват такава информация или да, да я завуалират. Благодаря. Следващия и последния оратор. Благодаря, господин председател. И аз искам наистина да поздравя нашия докладчик за работата по една тема, която е много близка до сърцето ни и а, е, а, е, при това а, е, го е направил съвсем ясно и аз съм сигурна, сигурна за това, което а, и поддържам това, което каза а, колегата Бар. А, Искам да добавя три неща, които са ми много близки във връзка с измененията, които за мен са особено важни. Първото, което искам да кажа, което е свързано с това, което каза до известна степен Шон Саймън, необходимо ни е пояснение и актуализиране от страна на държавите членки на дефинициите на трудова злополука и професионалните заболявания. Условията на труд се развиват и така, че законодателството, свързано с защита и закрила на здравето, да бъде реалистично и наистина да отговаря на действителността. На второ място, трябва да бъдем изключително ясни относно необходимостта на поясняването на мерките, както за работещите, така и за работодателите. Ние трябва да адаптираме гарантираме информацията, която се дава а, на работниците а, според структурата на предприятието, в което те работят, а, не трябва да зависи от размера на предприятието. На трето място, съжалявам, че противореча на а, изказал се преди мен колеги във връзка с а, защита на условията на труда. Нищо не е постигнато. Има един пункт, по, а, по който не би трябвало да отстъпваме и това е принципа на а, противоречивата процедура, т.е. все още няма сигурност и здравословни и безопасни условия на труда и а, няма а, да не трябва да а, бъдат съдени страни в спора без да бъдат изслушани. А, а, значи, когато приемем директивата, тя би трябвало да бъде, да се прилага. А, и всичко трябва да се направи, да се погрижи а, за работещите, които работят в електромагнитни полета. И тук трябва да бъдем много твърди, господин докладчик, да може директивите, които ние прилагаме, да бъдат при изпълнявани от държавите членки, особено по електромагнитните полета, е, е извършена много работа, за да бъдат попълнени някои празноти в законодателната рамка. Благодаря. Сега давам думата на комисията. Имате думата. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Аз съм анализатор в Генерална дирекция Трудова заетост. Много сме благодарни на парламента за тази инициатива. Поздравяваме го с инициативата, тъй като смятаме, че един такъв открит дебат ще бъде добро начало за изпълнението на тази стратегическа рамка. Преди да получим изводите от съвета от май месец тази година и тези, които ще се публикуват през октомври месец. След като изслушаме всъщност мнението на държавите членки, голяма част от които вече разписват своя собствена национална стратегия, то тогава ще имаме по-общи препоръки, които да отправим. По повод днес на дебата, който тук водим, искам да кажа, че настоящата рам... настоящите директиви са обект на оценка от страна на комисията. И докладът, оценъчният доклад, който ще изработим, ще съдържа мнение и становище на национални държави членки, вътрешни и външни експерт счетоводители. След това, след като разполагаме вече с този оценъчен доклад, ще излезем с конкретни предложения за подобряване на действащото европейско законодателство що се отнася до неговата ефикасност и ще преценим дали тя отговаря на целите, които преследвам. След това ще преценим дали има как да се упростят директивите, дали някои от тях се припокриват в обсега си на действие. Нещо друго, което чух днес тук е за прилагането на директивите, които вече съществуват. Разбира се, че това е много важно и се гарантира от инспекторати. Има вече инициативи за конкретен план на действие, пътна карта в съответните държави членки не е важно колко са на брой тези трудови експекторати, а как, инспекторати, а как си вършат работа относно охрана на труда и просветна дейност в този смисъл. Също така ще потърсим начин за по-тясно сътрудничество между трудовите министерства и техните правоприлагащи органи в различни държави членки. И накрая, последния пункт е за информацията за статистическите данни, които постъпват при нас не само Европейският парламент е загрижен по този въпрос, а и други ангажирани в процеса. За това ще помислим за това как бихме могли да събираме по-надежни данни за професионалните заболявания и трудовите злополуки. Ще разработим нова методология след това за това как данните, с които разполагаме, могат да бъдат използвани на практика. И също така да подновим списъците на регистрираните професионални заболявания. Агенцията в Билбао и агенцията в Дъблин се занимават не само с охрана на труда, а и с разходите, които са посветени на този вид дейност. Бихме призовали държавите членки да използват европейско финансиране по-специално социалните фондове за подобряване на охраната на труда. И това е от страна на Европейската комисия. За момента очакваме вашето проекто предложение, което ще, на което ще отдадем дължимото внимание. Благодаря. Благодаря. На комисията Сигурен съм, че Оля ще вземе всички тези бележки предвид. И аз бих искал да, да споделя няколко неща. Както знаете, 11 месеца имах на разположение, за да се задълбоча въпросите на здравословните условия на труда. Не съм пренебрегнал коментарите на нито един медик, нито един лекар, с който съм говорил. Да, защитата на личните данни е от огромно значение. Например, данни свързани с лечение на рак. И това е един въпрос, който не бива да изпускаме от поглед. Мисля, че е важно да се установяват първо причините на, на раковите заболявания. Това може да е свързано с начин на живот, може да, да е свързано обаче и с е, професията на човека. Друго нещо, което не трябва да забравяме, е, че профилактиката на раковите заболявания, поне в, в Германия, не е, не е ефективна. Защото 5 годишния интервал, 5 годишния период от време не е особено полезен за, за осигуряването на, за, на полезни данни. Да, е, съжалявам, че се изказвам в лично качество, но мисля, че си струваше да споделя тези идеи. След това следващата точка от дневния ред Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. В рамките на четвърта точка вече засегнахме този въпрос. Така че мисля, че сега можем бързо да, да, да прегледаме доклада за последваща оценка. Ще дадем думата на комисията да ни запознае с него. С него. Мисля, че така е най-добре да процедираме по, по, по тая точка. По отношение на нашия окончателен доклад за последващата оценка на Европейския фонд. Така че думата има комисията. Изабел Ротински, не знам дали правилно произнесох името ви, но виждам къде сте, зад компютъра седите. Заповядайте, имате думата. Благодаря. Аз завеждам сектор, сектора за, за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в Генерална дирекция заетост. За мен е радост да говоря пред вас по този въпрос – Оценката наскоро излезе. Е, това е по прилагането на фонда до 2013 година. Докладът, с оценката можете да, да видите на сайта ни. Първо ще ви запозная с правната рамка, защо извършихме оценката, след това договорната рамка, методиката, която се използва за оценката и след това двата конкретни въпроса, които бяха обект на оценка, въздействието и добавената стоеност на фонда. И накрая ще се спра по-подробно на препоръките на екипа по оценката. И накрая ще кажа няколко думи за това какво упростяване на системата предвиждаме в комисията. Така, последващата оценка на, на първия фонд бе основан на 17 член от регламента за фонда за приспособяване, според който комисията извършва последваща оценка, така щото да измери въздействието на фонда за приспособяване и неговата добавена стоеност, ползите от него. Преди това бяхме извършили е, междинна е, оценка, е, която се съсредоточаваше върху ефективността и устойчивостта на резултатите. Последващата оценка пък е, е, е, отчита резултатите от междинната оценка, което е важно. Всъщност три оценки са извършени на, на, първо, на първия фонд средносрочната или междинната оценка, която споменах през 2011 година, първия етап от последващата оценка в 2013 година и сега сме в окончателния пилотния етап от последващата оценка, който обобщава и предходните оценки при, при на изводи. И трите оценки бяха извършени от външни експерти, които бяха подбрани на, на базата на, на тръжни процедури. GH Кей, която след това се преименува в ICF International, спечели и трите търга. Търговете са оценявани, са оценявали, са оценявани по-отделно. Можеше да има а, различни а, изпълнители, но и в трите случаи, в трите случаи GHK спечели търговете. Това от своя страна осигури една приемственост между отделните оценки. Средствата са по техническата помощ за фонда, което се урежда от 8 член от регламента за фонда. Ето това са средствата, сумите, които са изразходвани за всяка от оценките. Междинната, средносрочната оценка е 262 000 приблизително. Първата последваща оценка 345 е 000 приблизително и окончателната последваща оценка 327 е 000 евро. Това са е, сумите, които бяха предвидени след извършването на, на тръжните процедури. В момента предвиждаме тръжна процедура за сегашния, е, сегашния период на фонда за приспособяване. Там таванът ни е 300 хиляди, което смятаме, че съответства на предходните нива. Търговете скоро ще бъдат публикувани, ще се проведат публични разисквания, които ще бъдат оповестени на, на сайта Европа. Вие също можете да вземете участие. Първата консултация, първото разискване е свързано с пътната карта и след втория етап, втория кръг ще бъде за въпросите за оценката, които да залегнат в оценката. Първия кръг току-що съвсем наскоро бе, бе е, започнат, втория ще бъде идната пролет. Всяка от фазите изпълнителите трябваше да разгледат е, отделни казуси и, и да отговорят на редица въпроси, които се уреждат в 17 член от регламента. А именно основните въпроси, на които почива оценката. При първата оценка се разгледаха 18 казуса или проекта. Първата последваща разгледа 33 казуса, затова беше и най-скъпо струваща тази част от оценката и окончателната последваща оценка разгледа допълнително още 25 случая. Общо 73 случая са оценени, по всички от които разполагахме с окончателни доклади към момента на, на сключване на договор с оценителите за окончателната последваща оценка. Тъй към този период е, няма нито един случай с окончателен доклад, който не е бил оценен. Обаче при изключването на договора за окончателната оценка все още имаше 39 е, случая, които още бяха в, в период на изпълнение незавършени проекти, а, затова те не са оценени, поне не от комисията. Окончателният доклад по тези проекти ще получим на 1 август, до 1 август едната година. Така както виждате, Европейския фонд за приспособяване към глобализацията има много дълъг полезен живот. Естествено, това е и е, един от принципите на фонда, да се предостави необходимото е, време за изпълнение на проектите. Първите 15 е, проекта, които бяха оценени в междуната оценка, бяха оценени по първоначалните правила. Тогава 1000 бе, бе 1000, 1000 работника бе прага, който след това беше намален на 500. Периода на изпълнение беше една година, която, който после бе удължен на, на две години. Така че проектите, които са, случаите, които бяха разгледани в междината и последващите оценки, са от различен характер или с различни мащаби. Сега ще използвам някои от слайдовете, които изпълнителя всъщност ни представи при, при съобщаването на окончателните си резултати. Виждате подхода. Документален преглед, формуляри за кандидатства на окончателни доклади, кореспонденция. Това бяха документи, с които те разполагаха. След това проведоха събеседвания с служители на комисията, с националните лица за връзка, координаторите на проекти на местно равнище, партньори по изпълнение на проектите, различни видове организации. Също така разговаряха с някои бенефициенти, понякога бяха провеждани разговори в фокус групи, а също и някои независими експерти, като например академични организации, социални партньори и така нататък. Нямаше възможност, естествено, да се разговаря с всички бенефициенти, за това бяха извършени проучвания по електронна почта и по телефон. също се допитаха и до държави членки, които не участват в програмата, за да разберат защо не са кандидатствали. Също така разполагаха и с пълен достъп до базата данни на комисията за фонда за приспособяване към глобализацията, както и с данни от държавите членки. Сега може би не виждате добре е, резултатите на този екран, но това, което ни показва той е, че нивата на реинтеграция към края на всеки период на изпълнение са в различни цветове. Ние ще ви изпратим презентацията, за да виждате. Но това, което се вижда, важното е, че най-низките нива на реинтеграция са около 4, на ниво около 4%, в ляво виждате, и това става в началните етапи на изпълнението на регламента. После най-високите нива са около 86% дясно. Това са по-късните проекти. Тогава, когато вече, вече е, регламентът беше усъвършенстван, държавите членки се бяха понаучили, а също се беше стабилизирала и, и економиката, така че реинтегрирането на работници беше по-лесен процес. Първи въпрос в оценката беше до каква степен помощта по фонда има въздействие върху отделните участници в процеса, заинтересованите страни. Средно, средното ниво на реинтеграция беше 49% средностатистическото. Това е, това е добро ниво, повече от това, което се постига чрез социалния фонд и отделно от държавите членки. Разговаряхме с Европейската фундация за подобряване на условията на живот и труд е, и те се съгласиха, че това е един много добър резултат и фонда трябва да се гордее с него. Що се отнася до устойчивостта на резултатите, оценителите си направиха труда да разговарят с държавите членки по е, въпроси, които ние е, преди това нямахме възможност да обсъждаме с тях, защото не се предвиждат по регламент а именно дали нивата на реинтеграция се повишаваха с хода на времето. Защото при, при изпълнението много работници, които са били съкратени, все още се обучаваха в този период, така че не са били реинтегрирани. И онези държави членки, които са следили развитието на, на тези работници, установиха, че наистина реинтеграцията се повишава сериозно и след, след периода на изпълнение. Резултатите по, в областта на самозаетите бяха различни, както имаше много разлики между държавите членки и между отделните целеви групи. Това е въпрос, на който ще се спра по-късно. Оценителите разгледаха характеристиките на, на новите видове заетост, на, на новата придобита заетост. Там също имаше много разлики. Повторното найемане често пъти ставаше или в същия сектор, или в свързани с сектора на предходната заедост. Тоест работници биват съкратени, но те се опитват да използват квалификацията си, е, като търсят е, заедност в подобни сектори. Успяват е, чрез фонда да постигнат допълнителна квалификация, така че да, да, да, да намерят по, по-добра заетост, по-добри работни места в, в собствената си област. Работното възнаграждение при повторното наемане често бяха на същите нива, често също малко по-низки, понякога и по-високи. Повечето договори обаче е, имаше по-малко сигурност. По-трудно бе за работниците да, да получат, да намерят постоянна заетост. Често пъти е, започват с е, временни, трудови, временни договори, които след това преминават в постоянни Имаше случаи, в които работниците се преквалифицират и намират заетост в други сектори. Това често става, когато самия отрасъл замира и няма как да се намери заетост в, в него. Някои от работниците също се възползваха и от, са се възползвали от възможностите, които предоставя фонда да, да се преквалифицират за други отрасли. Понякога тази преквалификация ставаше чрез професионално образование, понякога чрез е, висше образование дори. Аз лично съм разговаряла с много, много доволни е, работници и служители, които казват, че единствено благодарение на фонда за приспособяване са успели, са успели да намерят работа, която им достави удовлетворение. Самонетите и, и предприемачите и подкрепата за тях има и, и такава група, а, има а, в тази група попадат хора на различна възраст. Някои не толкова формални резултати също трябва да отчетем. Така наречените меки резултати. при съкръщаването на работници. Първият етап е етап на шок или дори, дори на траур, който се следва от е, един период на, на скептично отношение. Е, хората гледат песимистично на, на, на перспективите за наемане на нова работа. Така че е много важно да се насърчават е, работниците да търсят нова заедност в резултат от дългото изпълнение на, на, на, на а, дългия период на изпълнение на фонда има психологически ползи, които получават работниците, а, повишаване на, на увереността, на, на вярата в себе си. Дори когато няма възможност незабавно да намерят ново работно място, успяват да се чувстват по-добре. Повишен на възможност за повторно, но за ново наемане и по-сигурни работни места. Често пъти тези хора се сблъскват с службите по заедостта за първи път и благодарение на положителния си опит имат и добро отношение, по-добро отношение към тези служби и са по-склонни отново да прибегнат до техните услуги. Оценителите също посочват, че има, има разлики между отделни страни, между отделни проекти и между отделни периоди и е трудно да се, да се вадят общи изводи. Също разгледаха и по-широкото въздействие на различните отрасли, където имаше масови съкръщения. Спомняте си, предполагам, че една от причините за създаването на фонда бяха именно области, където имаше масови съкрещения. Често пъти това бяха области, където имаше свръхданъчно облагане и държавите членки пожелаха да се създаде един европейски инструмент за справяне с масовите съкрещения. Според беше трудно държавите членки сами да се справят това. Приноса на фонда установяваме от оценката, е сериозен. Става въпрос за, за, за е, справянето с е, масовите съкръщения. Фонда за приспособяване към глобализацията често пъти успява да насочи работници, които лесно могат да бъдат наети отново в доста кратки срокове Трудно е обаче в някои от случаите, е, е, но целта в, общо, в общи линии е да се, наеме, да се намери заетост в рамките на периода на изпълнение, но понякога този процес минава и отвъд крайния сок доста е, интерес от страна е на, на, на медиите се породи е, по отношение на това какво прави Европейския съюз чрез фонда в случаите на масова заетост, което беше също положително развитие. за сравнението на, на лица, които са се възползвали от фонда и такива, които не са се възползвали от него. Например, използвали са други проекти за за реинтеграция. Трудно е да се каже какви са резултатите от сравнението, защото да, наистина зададохме такива въпроси на, на държавите членки и като цяло се докладват случаи, които са, които са допустими като проекти пред фонда. Затова е трудно да се им намери информация за случаи, където не е имало, не е имало интервенции от страна на, на фонда за приспособяване. Трудно е да се каже в кой от двата случая по-бързо и по-лесно -по се реинтегрират работниците. Та, ще се опитаме да, да намерим повече информация, да, да създадем, да, да опишем по-добри критерии, за да можем наистина да, да покажем дали фонда за приспособяване води до положение, което е по-добро, отколкото би било положението без него. Също така помолихме оценителите да, да, да разгледат и финансовата ефективност на, на фонда. Е, заинтересованите страни естествено казват, че са ефективни, че ефективно са били разходвани средствата. По отношение на съотношението между разходи на бенефициент и ниво на, на реинтеграция на пазара на труда, пак е трудно да се, да се цитират конкретни заключения. Да, има доста разходи, но също така е високо и нивото на, на повторно наемане, така че трябва по-внимателно по да се изследва този въпрос. Има обаче нещо, което е особено ясно като резултат в е, всичките случаи, а именно, че консултантските услуги които се предоставят благодарение на, на, на фонда за приспособяване, са от особена полза. И всички останали мерки наистина зависят от качеството на, на, на консултантските услуги професионалното ориентиране. Ето какви са основните ползи. Първо, осигуряването на допълнителни ресурси благодарение на фонда за, службите по заедостта. Така, така че когато има масова, масово, масови съкръщения, нараства натиска и търсенето на, на, на услуги по заедостта. Благодарение на фонда се осигуряват допълнителни служители, човешки ресурси, допълнителни сгради, помещания и така нататък. Често пъти частни а, а, фирми или университети и се включват в процеса и предоставят ускорени курсове за, за обучение, за да могат максимално скоро да се, да се преквалифицират хората. Така че бяха осигурени допълнителни ресурси тогава, когато имаше нужда от тях също знаем, и аз лично съм се уверявал това по време на мисии за одит, е, че без фонда е, бенефициентите биха разполагали с много по-малък по обем услуги. Предвижда се един подход, който е приспособен към конкретните нужди на, на, на потребителите, на бенефициентите, а също има и някои допълнителни мерки по, по фонда. Много е важно да се подчертая, че фонда за приспособяване към глобализацията няма, няма нужда, не, не изисква допълнителни мерки, но, но изисква изисква да не дублира дейности, които вече се предоставят от държавите членки. Както обаче казах, много е тежко положението на държавите членки в случаите на масови съкръщения. Затова им предоставихме много допълнителни услуги. Ако разгледаме помощта за конкретни бруки, групи, няма групи, които не са получили подкрепа в отсъствието на фонда. Фонда обаче е увеличил равнището на подкрепата и ако се сравнява с социалните фондове, които работят по оперативни програми, установихме, че в някои случаи, в някои отрасли, то групи лица не биха имали право да се възползват от социалните фондове, но фонда може да бъде насочен към определени групи и да бъде на разположение на целеви групи. Можем да подкрепяме конкретни отрасли, с нови възможности за нови работни места. В много случаи има иновативни мерки или целеви групи, така че мерките да могат да бъдат насочени за изпълнение. Това е част от мерките, които могат да бъдат повлияни от това, което се случва в Европейския фонд за приспособяване. Работи се за разработването на мерките. Продължаваме да работим в бъдещите мерки за държавите членки. Това са ефектите, които наблюдавахме. И накрая, сега да преминем към препоръките, които с които завършва доклада на оценителите. Първата препоръка, вие си спомняте, че тази оценка се проведе в 2013 година, така че това беше в края на а, първата а, регулация на фонда. Тук се говореше за а, тази правна рамка и се каза, че трябва да се продължи с, с този фонд. Между време на това наистина стана. Мога да кажа, че бенефициентите са удовлетворени от наличието на фонда за бъдещия период. Също така оценителите казаха, че мониторинга и оценката на въздействията на фонда следва да се подобрят в новия регламент. Това е направено, като се дава възможност за разходи за техническа помощ на държавите членки до окончателния отчет. Това е един е, месечен период, който не е включен в първоначалния регламент. Е, държавите членки имат 6 месеца за разходи за техническа помощ, които свършват след края на този 6 месечен период. Третата препоръка е държавите членки да осъзнават е, диапазона фактори, който въздейства върху ефекта на планирането и, доставка, и предоставянето на помощ по фонда. Държавите членки има а, дейности, които трябва да направят. Ние нас, ги насърчаваме да правят това, когато се срещаме с представители на държавите членки. А, оценителите също така казаха, че процесите на прилагане трябва да бъдат опростени оценяват работата, която беше направена, бяха очертани графици за държавите членки, за комисията, за да може да се приведе в окончателен вид регламента, за да може да ускорим постъпването на предложение, защото държавите членки знаят кога ще бъде предложен техния случай на парламента започват да прилагат по-рано, защото вече има много по-голяма правна сигурност. Но вие, когато говорите с, с органите в държавите членки, можете да ги насърчите да пристъпят към прилагане максимално а, бързо. Петата препоръка беше по-голяма гъвкавост. А, е, ние дадохме възможност на държавите членки да променят е, бюджетните предвиждания в различните мерки, да въведат и нови мерки, които не бяха предвидени, при положение, че те са приемливи. Трябва да се подобри комуникацията на национално и поднационално равнище. Много често изпълняващите органи не са наясно с точното съдържание на а, формулярите. Държавите членки също така трябва да имат предвид е, взаимното допълване. Е, трябва да има също така е, редовен, редовен раз, обмен на добри практики. Това се прави два пъти годишно под формата и на технически семинари, но държавите членки също така биват насърчавани да организират посещения една на друга, да организират конференции и това става все повече и повече. Това, вероятно ще се зарадвате, е последния ми слайд. Е, той се отнася за опростяването. Тук гледаме напред за разглеждането на многогодишната финансова рамка. Бихме желали да разгледаме начините, по които бихме могли да опростим прилагането на регламента за Европейския фонд за приспособяване. Необходима, разбира се, пълна бюджетна процедура за всяко приложение, но дори в рамките на тези ограничения, може би ще има начини, по които бихме могли да опростим фонда, вероятно ще бъдат необходими законодателни промени, може да предвидим по-прости законодателни промени за средносрочния преглед и да бъдем по-амбициозни за периода след 2020 година, който проучваме. Ето тук е нашата веб страница, където ще можете да намерите оценката, плюс още много инфо, информация. Тук, е като сайта на комисията, черта ЕГЕФ председателя. Това беше един много полезен доклад за Европейския фонд за приспособяване. Проблемът е, че а, сме много назад с времето. Имам четири заявки. Много съжалявам, ще трябва да ви дам максимум а, две минути. Мариста Уског. Благодаря. Нещо да ви попитам, най-вероятно не е за първи път чувате, защото сме го обсъждали, а именно координация в нашите тренинг политики. Те са свързани с дейността по ФПГ. Важно е да се знае каква работа може да се намери на някой, в зависимост от това какво е учил и къде е работил. Имаме примери за това от производството на слънчеви панели или самолето строенето или строителството. Имаме примери за привнасяне на технологии в Европа от други места по света това, освен всичко останало, ни помага и да сме на по-високо конкурентно равнище в световен мащаб. Въпросът, който искам да задам и който и друг път съм задавала в друг контекст, разбира се, сега е следният. Как би могла комисията да работи за постигане на едно по-добро координиране между нашите търговски политики и политиката за прилагане на Европейският фонд за глобализиране, за да може да сме сигурни, че този фонд не подпомага всъщност неправомерно много мултинационалните фирми, които да уволняват своите работници, разчитайки именно, че след това фондът ще им намери работа другаде. Благодаря. Елизабет Моран Шартие. Елизабет Моран Шартие. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка. Благодаря за изложението за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Аз виждам някои положителни страни. Първата положителна страна е, че този фонд се разви достатъчно от момента на неговото създаване и тази еволюция бе определено необходима и много добре дошла, тъй като ни позволява да се справим с непрекъснато изменящите се нужди. На второ място, така и прочетохме в презентацията, а именно, че отговаря на нуждите на служителите. Това е определено положителна черта. И трета положителна черта графиката, графиката, която показва нивото на реинтегриране отново в трудовият пазар. Ясно е, че нещата се развиват и не стоят на, не тъпчат на едно място. Разбира се, има още какво да се прави. Сега, негативните страни, отрицателните страни, не само мултинационалните фирми, малките и средни предприятия. Има и други фактори на трудовия пазар, като например подиспълнителите и тях също трябва да включим като евентуални потребители на ЕФПГ. Втората отрицателна черта е именно липсата на познаване от страна на държавите членки на механизмите, по които действа фонда. Аз самата познавам министри на трудовата заетост и социалните грижи, които са абсолютно невежи по това как действа фонда. Ние в началото даже се опасявахме, че ще има прекалено много молби за финансиране от този фонд и няма да можем да отговорим. Оказа се обаче точно обратното в на равнище държави членки и на равнище съответен регион за сега има огромно непознаване и трябва съответно да проведем обучителни просветни мерки, за да няма повече такова невежество и такова незнание на мерките, които могат да се предприемат. Нашите политически групи и нашите държави членки могат именно тук да поемат е, щафетата, защото въпросният фонд бе обект на разгорещени бюджетни дебати на времето. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Аз ще бъда кратък, казва господин Ман. Наистина е чудесно, че имаме такъв фонд. Спомням си на времето президента на комисията Барозо бе негов родоначалник и е чудесно сега да отбележим, че Европа се развива задоволително благодарение на този фонд. Аз се радвам, че го има, тъй като именно неговото наличие ни позволява да се чувстваме по-европейци. Съвсем неодавна една немска делегация бе на посещение на място и именно по време на това посещение видяхме как благодарение на, благодарение на фонда много от уволнените работници, от съкратените работници всъщност са намерили работа. Те самите ни дадоха свидетелства за това. А и аз самият отбелязах че много от тях вече са намерили работа на друго място. Следователно, фондът наистина се оказва инструментът, от който имаме нужда. Добре е, че правим такава междинна оценка на неговото освояване. Не става дума за това колко средства са влети в него, а за това кой и как управлява въпросните средства. За това благодаря за презентацията. Благодаря. Редели сте те, колеги, красно. И така следващият оратор, който се Записал господин Тръснопевски. Chciałbym wyrazić zadowolenie, że taki raport... Благодаря, господин председател. Публикуването на този е, комплексен доклад е, ме радва, но четейки доклада има някои неща, които не се съдържат в него. Има някои основни пунктове, които бяха повдигнати в нашата работна група, като например фонда връща ли хора на работа? В доклада не се проявява много това. На страница 61 е трудно да се квантифицира тези изолирани практики, да се даде количествено измерение. Така че статистическия метод всъщност не работи добре и а, това е жалко, че не сме чули повече а, за количествените измерения, които са използвани. Господин Ман каза, че фондът се оценява от хората, които са се възползвали от него. Би било интересно да научим малко повече. Като гледаме общите резултати, мога да кажа, че че те всъщност не са удовлетворителни, защото ако а, процента на реинтеграция е между 4 и 86%, а, човек се чуди защо има такъв диапазон на резултатите. В светлината на опита на работната група мога да кажа, че си се служава да се запази, да се запази фонда, но той се нуждае от една а, основна реформа. Критериите са малко твърде либерални, може би. Да, ще приключа, господин председателю. В самия доклад също така се споменава, че фондовете трябва да бъдат насочени по-целенасочено насочено за конкретни случаи. В доклада ясно се казва, че най-успешните случаи на а, използване на фонда са у нези, които са целенасочени. А, да, прав се казва председателя и, и вие а, дълго се изказвахте. Съжалявам, че, използва, а, че изпуснах а, Татьяна Жданок. Аз говоря от името на Моника, която тук не може да бъде тук. И аз искам да задам на въпрос на комисията, който вече беше повдигнат. Искам да ви помоля Какви мерки могат да бъдат предприяти, за да не а, замени фонда задълженията на държавите членки. Тоест, как може фонда да се използва само в допълнение към национални мерки? А, ние виждаме, че а, в миналото се е използвал в Австрия този фонд като заместител а, а, на национални мерки. Именно за това нашата група се въздържа при гласуването на делото на кажуса Адам Алпел. Този въпрос беше разглеждан и за предишния период 2007-2013 година, но там не беше получен подробен отговор. И този проблем не се решава, струва ми се. Втория въпрос е свързан с това дали има разграничени данни за мъже и за жени, е, защото би било полезно да имаме и подобни данни. Благодаря, Мариан Харкинг. Благодаря, господин председател. Първо искам много да се а, извиня за това, че трябваше да напусна. Аз ще говоря след това с служителите на комисията по-късно. Това, което казвате тази сутрин, ми се струва, че наистина правите реални усилия да се опитате да уловите а, допълнителна полза, която може да се извлече. И мисля, че това е важно. Повечето фондове имат, се радват на подкрепата, но въпросът е този фонд дали наистина работи за работещите или, както каза колегата преди мен, дали фонда не замества участие дейностите на държавите членки, които са задължителни. И мисля, че това би било много полезно, защото за всеки фонд и особено за сравнително новия фонд, като а, фонда за приспособяване, ние смятаме, че той има допълнителна а, стойност, защото в противен случай просто рециклираме европейски пари. Искам да ви благодаря. А, аз ще го разгледам по-задълбочено и ще се свържа с вас и ще говоря. Струва ми се, както и в последната оценка, че онези, които най-трудно са достъпни, са много често хората, които най-много могат да се възползват от този фонд. Аз много се извинявам, днес нямам въпроси към вас. Благодаря ви за изложението, ще се свържа с вас по-късно. Председателя, благодаря. Като гледам часовника, няма да давам думата за нов кръг отговори. Слушахте въпросите. Те отразяват загрижеността на депутатите. Ние ще направим през следващите седмици допълнителна работа в доклада за прилагането. Аз казах това по четвърта точка. Искам да благодаря на всички, които участваха в този дебат. И искам да благодаря също така и на комисията, на представителката на комисията за доклада. Ще продължим да следим проблема като цяло. Сега а, преминаваме към точка 10. Делегиран, два делегирани акта през следващия половин час. Точка 10. Адриана Сукова Тошева ще представи а, тази точка. Имате 5 минути и това е доста щедро. Благодаря, уважаеми колеги, дами и господа, членове на парламентарната комисия. Благодаря ви, че ни поканихте да говорим по, делег... по делегирания акт за регламента специфични разпоредби за докладването на наредности. Аз лично съм от ОЛАС. Юли 2015 година е датата на делегирания акт. Е, всъщност 4 делегирани акта и 4 акта за изпълнение, 4 е, регламента за е, изпълнение прия тогава комисията. Делегираните регламенти в пакета са свързани с защитата на финансовите интереси на, на, на Съюза, всичките 4. Затова е, е, защото е много важно е, едни и същи правила да се, прилагат, да се прилагат прямо едни и същи ситуации. Затова комисията би искала да премине към единен делегиран акт. Искаше. Поради правни затруднения и ограничения обаче, в крайна сметка трябваше да се наложи да, да приемем четири делегирани регламента, които обаче са максимално хармонизирани. Има точка в преамбюла, която, която свързва всичките делегирани регламенти, е, като гласи, че е, финансовите интереси трябва да се, да се защитават по един и същи начин, независимо от това за кой фонд става въпрос. Днес ще се съсредоточа върху делегирания регламент който, измес, който е, изменя и допълва е, регламент 223 от 2014 година. свързана с е, структурните и инвестиционните фондове, инвестиционния фонд, разпоредбите са едни и същи за тези от вас, които не познават регламентите. Докладването на редности е, става на базата на система, която е добре установена в кохизионната политика и в е, замеделието. Е, за първи път обаче има такова изискване за докладване на нередности при изпълнението в тези области. Важно е тази делегиран рекламент да се разглежда във връзка с цялостния пакет в който влиза и регламента за изпълнение, за прилагане. Това, което е ново в системата за докладване, за докладване е, че за първи път е, има прак е, за докладване, както и дерогация в случаи, които не следва да се докладват. На базата на Лисабонския договор е, разпоредбите за докладването трябва да са, да са определени както в акта, регламента за прилагане, така и в делегирания акт. Това е нов фонд, обаче е нормално с него да се занимават нови ресорни компетентни органи. Доста работа трябва да се свърши по стартирането му на национално ниво, но мисля, че първия приоритет все пак си остава да се оползотворят, да се освоят следствата. Надяваме се да няма нередности, но тогава, когато са установени такива, те трябва да бъдат докладвани. Сега по-конкретно разпоредбите. Първо, в този делегиран акт имаме две определения. Едното е свързано с подозрение за измама и второто, така наречения пака – средства за административни дейности. А, дефинициите са подобни на тези в основните актове и почиват на, на определенията на, на нередности и системни нередности и на стопански субект. Следващ Следващата важна разпоредба е първоначалното докладване. Там в текста се изрежда всичката информация, която трябва да бъде включена в първоначалното докладване. В първоначалния доклад. Естествено, делегирания регламент предвижда и последващи доклади, така че комисията получава навременна информация за съдебните производства, както и информация за наложените санкции. Има разпоредба за, за, за ползването и обработката на информация. Там делегирания регламент урежда предотвратяването на, на не опълномощено разкриване на данни. Както казах, обаче е важно този делегиран регламент да се разглежда във връзка с регламента за прилагане. Както знаете, уверена съм, за да се подпомогне изпълнението на изискването за докладване, комисия, комисията въведе система за управление на нередности, която е усъвременена и новата версия ще бъде разпространена до края на годината. Благодаря ви за вниманието. На ваше разположение съм за, за, за въпроси или също ще изслушам с радост коментарите ви. Благодаря. Благодаря, че ни запознахте. С положението никой не иска да вземе думата по този въпрос, изглежда. Значи господин macht. Благодаря. Аз искам, ако е възможно, за бъдеще да искате нашето становище. Аз всъщност а, бях дигнал ръка и за предишната точка, но може би не сте ме видял. Добре, че сега ми дадохте думата. Искам само да кажа, че абсолютно думичка не разбрах от експозето, което, което току-що изслушахме. Благодаря. So, пите. Е, Първият въпрос беше дали има е, дали е задължително да се докладват нередностите относно финансирането на фонда за Ораторът казва, не, не, първото изобщо не беше въпрос към вас, беше към председателя, който ми даде думата по предходна точка от дневния ред за ЕФПГ. Е Вторият въпрос, разбира се, не е свързан с вашата компетентност, просто казах, че нищо не разбирам. Представителката на комисията. Добре, ще се опитам тогава да обясня. За да защитим финансовите интереси на Европейския съюз, има система, по която ние можем да получим информация за нередностите. Докладват ни се, с други думи. Държавите членки трябва да задължени са да докладват на комисията нередностите, които отчитат. Нередности става дума подозрения за измама. 10 милион, хиляди евро е минималният прак за такива наредности. След това има и поредица да кажем, изключения, по които държавите членки не са задължени да докладват. По, кохезионната политика и, политик... и сълскостопанската са една от политиките, по които докладането на наредности е абсолютно задължително. Сега има и други такива области, като например всички фондове, които желаем да включим в системата за проследяване на евентуални нередности. И с тази цел на 8 юли изработихме пакет за нередностите, за отчитането на докладваните нередности в периода 2014-2020. Изпълнителни актове и 8 делегирани такива. Това е положението в момента. Ние се опитваме да ги хармонизираме, за да помогнем на държавите членки да хармонизират вътрешно административните си разходи. И накрая казах, че държавите членки имат на разположение система система, наречена система за управление на отчетените нередности. И тази система е захранена директно с всички останали системи за обработване на информацията на Европейската комисия. Публикуваме съответно препоръките и изборите, до които сме е, стигнали след анализ на информацията. Правим го в рамките на годишният доклад за съхраняване на финансовите интереси на Европейския съюз. Ако имате други въпроси, с удоволствие ще им отговоря. Благодаря. Благодаря. Просто само за да поясня коментарите на господин Мартен. Разбира се, всеки може да вземе думата тук в тази зала. Имаме работни групи, например, групата за ЕФПГ. Така че би трябвало да назначите някого, ако искате той да работи в дадена работна група и след това у нези, които са ангажирани, вече коментират по конкретни въпроси. Така че мисля, че това беше пояснение на коментарите, които бяха насочени към мен. И сега аз и бих искал да премина към точка 11, делегиран регламент 1304 от 2013 година. Всички знаят за какво става дума, заглавието твърде дълго. Прочетете си го сами в дневния ред и предполагам, че лицето нещо, което ще е, докладва от комисията е същото или може би друго. Благодаря, господин председател, уважаеми е, членове. Аз съм Адриана Сукова Тошева, аз съм директор в е, Генерална дирекция работна заетост. Но тъй като въпросът беше много технически, ние пре, а, поканихме колегата от Олаф, за да представи предишния делегиран акт. И искам да ви представя един делегиран акт, който въвежда опрос съкратени възможности за, в момента за две държави членки. Искам да започна да кажа, че упростяването на управляването на европейските структурни и инвестиционни фондове е приоритет на Европейската комисия и това беше важна част от нашата работна програма. Така че междувременно, като разглеждаме различни средства, инструменти за упростяване на прилагането, нашата генерална дирекция смята, че е много много важно, че възможностите за упростяване да бъдат използвани от държавите членки за операции и по упростяване, за да може да използваме предимствата, които са упростените опции за а, разходите, което означава, че вместо да проявяваме всеки документ за реалните разходи, ние сме съгласни с държавите членки, договаряме се с държавите членки по определени разходи, когато те биват отчитани. А, за реимбурсиране от комисията да не трябва да се правят допълнителни проверки. Това е основно упростяване, което намалява времето върху а, контролните органи. Има също така по-малко административна работа за управляването и прилагането на проектите на място място. Сметната палата съвсем редовно проследява прилагането на проектите, редица проекти в държавите членки. Те се занимават с, процеси, в които се използват упростени възможности. в тези случаи процента на грешките е 0. Това ни дава допълнителен стимул да използваме опростени възможности за разходите. И третото предимство, което може да се види на екрана, се основава на констатациите е, за това, че по-малкото административно бреме позволява на държавите членки да се съсредоточат върху резултатите. Комисарът Тайсен задава цел 50% от а, е, а, е, средствата, отпускани по Европейски социален фонд, да използват тези упростени опции. Искам да ви представя делегирания акт, първия делегиран акт, дава на е, е изготвен от комисията, тъй като ние имаме правомощия в това отношение в член 41 на регламента. На базата на този член разработихме делегирания акт. Има анекс, който е свързан с някои приложения за използване в Швеция и също така имаме един анекс за прилагането на програмата във Франция. В член 41, както споменах, комисията има възможност да възстановява разходи, направени от държавите членки на базата на стандартни скали на единични разходи. Комисията има право да приема делегирани актове, които се отнасят за видовете операции, които би трябвало да бъдат включени, как се дефинират стандартните скали на едините разходи. Имаме възможност също така да коригираме спрямо с използвайки договорени методи между държавите членки, част от анексите се отнасят за предишни програмни периоди и отчитат и националните статистически данни. Както казах, делегирани акти има две части. Едната е основната част, приложима за всички държави членки. На този етап имаме само два две приложения, два анекса, само две държави членки са приключили с, подаването на информацията, какво могат те да използват. Така че този а, единен делегиран акт очакваме, че ще бъде изменен с добавянето на нови анекси, защото делегирания акт а, сочи само, че темата се отнася само за а, а, суми за държавите членки, видовете операции се дефинират в а, анекс институциите и също така а, се показва как ще се коригират сумите, защото става дума за нещо, което ще, а, по което ще се работи до, до 2023 година. Именно за това са двете части. Едното е дефиниране на стандартните скали, на единичните разходи, на окрупнените суми и корекцията на сумите като втори етап. Тук представяме две приложения, два анекса свързани с прилагането на фонда. Имаме два различни подхода, приложени от държавите членки, т.е. тук се дава възможност колко е гъвкава системата. На базата, например, във Франция имаме всички признати разходи ще бъдат покрити на базата на този делегиран акт, докато във Франция управляващите органи смятат, че част от разходите се покриват от член 14 алинея 1. И според на е, Швеция беше да стандартизира част от разходите, разходите за персонал и за участието. В приложението се дава обяснение на различните равнища на разходи на час, които са определени в 9 групи изчисленията се правят на основата на подадена от Статистическия институт на Швеция. Швеция предложи да се направи диференциране между разходите за Стокхолм и за другите райони. Когато имаме заявка за плащане от държавата членка, в която имаме разход по приоритет на ОС 1 ще пре, приложим съответната ставка за съответното възнаграждение без корекция. Втория индикатор в шведското приложение е изчисляването за разходи за участник на за час отново се прави разграничение между столицата и другите райони. Имаме тук един друг индикатор, друг показател в делегирания акт за другите приоритетни оси. Тук са бенефициенти от държавния сектор за тези изчисления. Използвахме исторически данни на проект по фонд. Това е свързано с, с приоритетни оси 2 и 3. Последния показател в шведския случай е по часовите разходи за участник, което при, се изчислява от това, което се плаща на участниците тогава, когато те участват в обучение. Това е а, разбито тук по възраст. За Франция анекса, който беше разработен, беше много по-прост, по-ясен, френските разходи покриват всички разходи за операцията и са свързани с резултата от операцията. Операцията всъщност е, е, е използването в Франция на така наречената гаранти женес, гаранция за младежите, инициативата за, изпо, за ангажиране на млади хора. Младите хора подписват бюро за заетост, ангажират се да бъдат обучавани 12 месеца. По време на това лицето може да получи обучение или да си намери работа. Но а, това е периода, в който лицето ще бъде проследяването и решението на френските власти че ако има положителен е, резултат след 12 месеца, тези разходи ще могат да бъдат е, поискани от комисията на равнище 360 евро на лице. На следващ следващия екран се опитах да покажа какви са резултатите за тази гаранция, френската гаранция за младежите. Това са резултатите, които могат да се считат за положителен резултат. Първо, лицето е започнало обучение, започнало работа, имал е, за, създал е компания или е работил 80 дни. Елементите на а, тази система са 3600 евро, 2000 са за които се дават за участниците на базата на исторически данни, 1600 данни, това са мерки за активиране така наречени, които са изведени от националните скали на разходите, така че когато има положителен резултат, общата сума е 3600 евро общо. Ще спра тук, защото искам да питам дали има въпроси но може би е трудно да се поставят под въпрос сумите, които бяха договорени с държа... двете държави членки. Искам да ви кажа, че продължаваме преговорите за упростените варианти за разходи от различните държави не се изненадвайте, ако през следващите 6 месеца получите различни варианти с други държави членки, защото ние наистина а, ще използваме широко тези варианти на разходите. Um Благодаря ви. Имате думата сега. Само 6 минути остават до края на заседанието. Така че трябва да видим как ще, как ще разпределим това време. Двама са поискали е, за сега думата. И така имаме общо 6 минути. Е, малко по-малко от 2 минути има всеки. Заповядайте, Елизабет. Елизабет, благодаря. Благодаря на комисията за доклада и за това, че дойде да го изложи пред нас нямахме никаква информация за това, че извършвате такава работа. И нашата комисия по трудова заетост и социални грижи участва именно в борбата за повече упростяване. По време на преговорите ни се наложи да сме много твърди и решими в преговорите с държавите членки по тези въпроси. Сега, Ние самите продължаваме да сме твърдо решени да работим за такова упростяване, заедно с държавите членки. Стандартните скали са наистина една чудесна възможност да го постигнем. Сега имам чувството обаче, че комисията се ограничава само да действа по инициатива на държавите членки смятам, че може ние да водим хорото, ако так позволите. Не само да се задоволяваме с инициативата на държавите членки, а по-скоро да сме начало на борбата за упростяване. Това беше първото. Сега, второто, скъпа Адриана, уважаема госпожо директор, ние ни обяснихте, обяснихте ни как се съставляват стандартните скали и от, разбрах, че от 3600 евро за Франция 2000 отиват за управление, а останалите 1600, ако се постигне желаният резултат. Следователно, 2000 за младежите е по-малката сума, която държавите членки отдават. Тоест, европейските структури са по-силно застъпени от участието на държавите членки. Не знам дали стана ясно какво казвам. Благодаря. Да, разбрах, че тези мерки на опростяване и мисля, че вие наистина трябва да направите е, е, някакви, е, да приемете сигурни мерки. Благодаря. Госпожа Макинтар има думата. Благодаря. Подкрепям това, което тук що каза колегата. И мен ме, ме тревожи този въпрос за, за, за общите разходи. Много се радвам, че Франция Франция е първа в, в, в приемането на упростената процедура за, докладване на разходите. Не очаквам отговор днес, но бих искала да, да, да получа информация за това как други страни е, подхождат към, е, към този въпрос. Естествено, аз познавам положението в Великобритания, в Обединеното кралство. Бих искала обаче да получа информация за това е, как вървят преговорите с другите държави членки по прилагането на, на, на упростения вариант. Благодаря. Това беше последното изказване от наша страна. Комисията искате ли да отговорите съвсем накратко? Да, накратко ще отговоря действително. Благодаря, господин председател. Госпожа Шартия искам да отговоря. Мерките за активиране 1600 евро за Франция, те включват обучение, последващи мерки, създаване на досиета, на профили на, на младежите, които се обучават и, и, и всъщност това са мерки, които са с продължителност една година, така че не са много средствата. В решението на Франция е да, да кандидатства за възстановяване на средствата само при положителни резултати. Ако няма успешен резултат, тогава не се покриват разходите от национал, националния бюджет. Е, не разбирам а, а, какво имате предвид, че, че само се говори за това. А, като влезе в сила делегирания акт с приложенията му, ще разполагаме с един много прост метод за, за обмен на, на декларации за искане на възстановяване и заобщо процедура за възстановяване през едните 8 е, е, години. Да, изисква се известно време да се изготви делегирани акт, е, да се проверя и статистическата информация, данните, методиката и да се постигне съгласие за е, стандартните разходи, така че те да бъдат уредени от делегирания е, етикет. Така че не, не, не приема обвинението, че, че, че само се пазарим от тук нататък няма да разговаряме с държавите членки. От тук нататък е ясна процедурата. Трябва само да определим а, а, стандартната ставка. Сега, избора на, на типа декларация и типа упростена мярка, това ще се решава от държавите членки, но от миналата година сме организирали редица семинари да обясним подхода, как, да, как член 14 първа алинея да се, да се прилага процедурата. Изготвили сме насоки, показвам ги в момента за държавите членки. И а, поне, в, поне поведнъж във всяка държава членка сме провели семинар. Сега тръгваме на второ турне, където ще, ще обясним кои са най-сполучливите видове операции, които да, да изберат държавите членки и как да се, да се е, калкулират, е, се калкулира ставката по упростената процедура. Има интерес от страна на държавите членки, не мога да кажа, че няма, но също си дават сметка, че е, това е реален избор, пред който са изправени, коя процедура да изберат, коя операция. Затова сме предвидели насоки. По въпроса от е, Великобритания, ще, ще ви изпратим обзорна информация за преговорите с отделни държави членки. Председателя, благодаря. Това е, ще отчитаме, че делегираните актове ще, ще продължаваме да следим в тази област. По отношение на 1600 евро, това изглежда сериозна сума за административни дейности, но но, но трябва да видим за какво точно ще се разходват и се надяваме да получим повече информация, повече прозрачност за това как точно ще се оползотворяват тия средства. Крайния срок за коментари, предложение 17 е септември, а именно в други ден, след обед. Съвсем, съвсем малко време има да, да подадете възражения, ако имате такива. И съвсем крайния срок е 9 ноември за, за, за възражение към съвета. това приключваме. датите са и за двата делегирани акта, които разгледахме. Следващото заседание на нашата парламентарна комисия ще бъде на 23 септември от 9 до 12.30 и после от 15 до 18.30. Благодаря ви за участието и ви желая приятен ден.